So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Скъпи колеги, с известно закъснение ви приветствам с добре дошли на заседанието на Комисията по околна среда към Европейския парламент. Днес Особено сърдечно приветстваме с добре дошли представителите на Комисията по околна среда на Германския Бундестаг, те са на посещение тук по единодушното желание на всички координатори на всички политически групи. Добре дошли. Мисля, че това е ключовия ден от посещението в Брюксел на вашата комисия. Предстои ни разискване по съществени теми от значение за политиката в областта на околната среда. Преди време вече бе проведено изслушване. Госпожа Булинг Шрьотер и други членове на Бундестага, представители на различни политически групи са днес тук сред нас. Добре дошли отново. Нека сега преминем към дневния ред. Осигурен е превод към всички езици, с изключение на естонски, латвийски и малтийски. Преминаваме към точка 2 от дневния ред съобщение на председателя. Утре от 14 до 15 часа ще бъде представено проучването за преките косвените извинете, промени в земеползването. Това разискване ще бъде проведено тук на заседанието на нашата комисия. Моля максимален брой колеги да присъстват. Залата е АСП 1А1. Работната група по здравеопазване към нашата комисия ще проведе заседание на 25 май между 12.30 и 15 часа. В рамките на това заседание ще бъдат обсъдени връзките между здравеопазването и различните области на политика във връзка с новите, новата политическа стратегия на Европейския съюз в тази област. Самолетът, задействан с слънчеви панели, вече се приземи в Брюксел. Ще има и посещение на летището, където ще разгледаме тази мощност. Ще ви припомня, че в седмицата в Страсбург, в четвъртък на 9 юни, в 10 часа за първ път ще проведем заседание с Комисията по околна среда на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Колегата Бадамулис от Гърция е председател на тази комисия. Срещата ще се проведе по искане на комисията. Преминаваме към точка четвърта размяна на мнения с Комисията по околна среда към Германския Бундестаг. Радвам се, че всички поканени колеги оттам присъстват днес тук. Знам, че не е толкова лесно човек да напусне обичайното си място на работа и ние се сблъскваме с такива проблеми. Имаме редица теми, които ще обсъдим с вас. Първо ще дам думата на председателя на Комисията по околна среда към Германския Бундестаг. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Доколкото разбирам, днешната среща е един вид премиера. Комисията по околна среда към Европейския парламент провежда среща с Комисията по околна среда към Национален парламент. Това е първото такова заседание Искам да ви благодаря за това. Провеждането на тази среща е показателно и за това колко важни са темите, свързани с измененията в климата и ресурсите. Бих желала подобна размяна на мнения да се провежда също толкова активно и с други национални парламенти, тъй като много от проблемите на дневния ни ред можем да решим единствено заедно в рамките на дискусия. Днес вече имахме възможност да се срещнем с някои ресорни комисари и да обсъдим целта за понижаване на емисиите от въглероден двуокис с 30%. Ресорните комисари ни посочиха, че много държави членки са скептични по отношение на тази цел. Ето такива въпроси можем да обсъждаме съвместно петте политически групи, представени в Комисията по околна среда към германския Бундестаг, сме на единодушно мнение, а именно, че спешно е необходимо целта от 30% да залегне в дневния ред на съответните разисквания. Важността на подобни въпроси е видна, като обърнем внимание на проблема с ресурсите. В областта на економиката все повече се обръща внимание на екологични аспекти на ниво Европейски съюз. Това ни радва и според мен наистина е спешно необходимо да се обвържат тези две области. Може би ви интересува и какво е актуалното развитие на нещата в Германия. Към момента от общо 17 АЕЦ, 14 са изведени от експлоатация. Въведен е и мораториум върху удължаването на срока на експлоатация на 8 АЕЦ. 78% от германските граждани са за извеждане от експлоатация на АЕЦ в максимално кратък срок. Във връзка с това ще бъдат проведени разисквания на ниво в Бундестаг. Ще обсъждаме също така и по-разширеното използване на възобновяемите енергийни източници, въпроси свързани с енергийната ефективност, както и проблема за компенсирането на липсата на атомна енергия. По този въпрос сме на различни мнения, но всички сме единодушни за необходимостта от извеждане на АЕЦ от експлоатация. Всички други държави в момента гледат към Германия. Въпросът е дали ще се справим с извеждането от експлоатация или не. Мисля, че ще се справим и дори ще можем да послужим за пример. Често ни опрекват, че дори да изведем АЕЦ от експлоатация, ще внасяме електроенергия, произведена от атомна енергия от други държави. Мога да споделя с вас още много неща, които са в дневния ред за срещата, целта от 30%, стратегията за биомасата, ефективното използване на ресурсите, директивата за енергийния данък. Благодаря ви за вниманието, благодаря ви също така и за днешната среща. Председателят. Благодаря на колегата Болин Шриотер за встъпителните думи. Нека започнем работа по първия комплекс от теми Стратегията за действия в областта на климата. Утре сутринта в 9 часа нашата комисия ще гласува доклада относно съобщението на комисията, заглавено 20% и отвъд тази цел – през 2008 и 2009 аз самият участвах в разискванията по тази тема. Участвам в тях и сега. Явно има съпротива срещу въвеждането на по-амбициозна цел за намаляване на въглеродните емисии. Много са онези, които смятат, че настоящият пакет за действия в областта на климата е окончателен, но това е едва първият етап – Европейският парламент нерядко е изразявал желанието си за по-широка подкрепа на въвеждането на по-амбициозна цел. На ниво законодателство на срещната страна за нас е не комисията, а съветът на Европейския съюз с 27-те държави членки. Докладчик по темата за въвеждането на по-амбициозна цел е колегата Бас Ейкхуд. Бяха проведени редица публични разисквания и други събития, свързани с тази тема. Сигурен съм, че утре ще се внесат немалко компромисни изменения. Това нерядко се прилага тук в парламента. Няколко изменения се обединяват и се включват в едно общо компромисно изменение. Парламентът вече не веднъж се е обявявал за въвеждането на цело 30%. Преди конференцията в Канкун излязохме с резолюция по този въпрос. Същото направихме и преди конференцията в Копенхаген. Утре със сигурност ще застанем на същата позиция, а именно 30% намаление на въглеродните емисии – Въпросът е обаче как да се разпределят компетенциите между Европейския съюз и засегнатите субекти в трети държави, като се имат предвид наличните механизми по протокола от Киото. Ще изискаме намаляване с 25% на вътрешните емисии, т.е. на територията на Европейският съюз, а останалите 5% ще изискаме да бъдат постигнати в трети държави на основата на механизмите от протокола по, Кио... по протокола от Киото, извинете. Не знам дали ще имате време да присъствате на размяната на мнение с Кони Хедегор, ресорния комисар за действия в областта на климата. Ще говорим с нея по темата 30%, както и по пътната карта за въвеждането на нисковъглеродна економика до 2050 година. Наистина възниква въпросът как ще процедираме до средата на това столетие. До тогава целта ни е да намалим въглеродните емисии с 80 до 95%. Ще спра до тук. Колегата Ейкхут вече е сред нас и желая да вземе думата. Има и други колеги, които също се заявиха за изказване. Това е първата ни тема. Предлагам сега да й посветим половин час. След това ще преминем към другия комплекс от въпроси, свързани с биологичното разнообразие. Йозеф Копел е първият ни оратор. Ja, mein Name ist äh, Josef Göppel, ich bin der Op Казвам се Йозеф Гьопел, координатор съм на ХДС-ХСС в Комисията по околна среда към Германския Бундестаг. Господин председател, позволете ми да се обърна към вашите колеги. Искам да ви докладвам, че Германският Бундестаг прие единодушно решение за 40% намаляване на емисиите на парникови газове в Германия до 2020 година, като това не е обвързано с някакви условия. Очакваме, разбира се, Европейският съюз да намали емисиите с над 20%. Съгласно данни от Евростат, емисиите вече са намалени с 17%. Остават ни още 9 години до изтичането на крайния срок и не смятаме, че тези останали 3% ще могат да спечелят доверие в световен мащаб. Затова изискваме от Европейския съюз да отправи сигнал за конференцията в Дърбан. Опасяваме се, че ако Европейският съюз не предприеме действия, тази конференция няма да се увенчае с успех. Нека се върна към взетото в Германия единодушно решение, отвъд всички междупартийни граници. Според нас, нисковъглеродната економика е голям економически шанс. На това се дължи единодушната позиция на германската общественост, не на последно място и по отношение на извеждането от експлоатация на АЕЦ. Ако не ни се предлагаше добра економическа перспектива, то нямаше да можем да спечелим на своя страна 80% от германските граждани. Според нас, Същото може да бъде постигнато и в други европейски държави. Наистина имаме голям шанс. За това ви призовавам да бъдете последователни. Председателят, благодаря на господин Гьопел. Наистина чудесно сте вмест, се вместихте във времето, минута и 25 секунди. Крис Дейвис от името на либералите. The... Аз съм се Крис Дейвис, координатор съм за групата на либералите и демократите. Изключително приветствам много ясните послания, които чихме от вас, от е, ангажимента на партиите в Бундестага за намаляване на емисиите на парникови газове. Понякога подобно единодушие не се отразява съвсем ясно тук в парламента, особено не в моята група. Та затова е, ви приветствам. Моето правителство в Обединеното кралство също приветства това решение. Тук е, дойде вече и докладчика за доклада на парламента за емисиите на диоксид и ще го оставя той да коментира. А, нашите цели не са толкова амбициозни, колкото вие бихте искали. Има, има напрежение, както подсказа председателя в съвета и съответно те се отразяват и в националните делегации. Тук в парламента има известно елемент на скептицизъм, на несъгласие, защото се счита, че подобни мерки може би ще спрат или ще спънат економическото развитие. Но всъщност именно такива мерки ще дадат възможност нашата индустрия да се развива в посока на нисковъглеродни производство. Не можем да стоим, да си почиваме и да гледаме как се развива Китай и другите страни. Светът се променя и нашите технологии трябва да отразяват тази промяна. Благодаря. Благодаря, Крис, председателят. Гайос Юлиус Caesar. Е, Гай Юлий Цезар, наистина прекрасно име. Да, фамилията ми е Цезар, и това чудесно подхожда на Гай Юли. Не мога да удостоверя, че имам някакви роднински връзки с Гай Юли и Цезар. Не мога и да го отрека. Що се отнася до целите за намаляване на въглеродните емисии, мисля, че наистина разполагаме с огромен шанс, като се вземат предвид наличните вече технологии и възможностите за тяхното развитие. Наистина германците могат да послужат за пример, но не бива да се подлагаме на натиск в това отношение. Трябва да дадем шанс и на унези държави, които все още са малко по-предпазливи. Намаляването на емисиите е свързано с економическото развитие, с разкриването на нови работни места, както и с социалния аспект. То е обвързано, разбира се, и с действията в областта на климата. Трябва да обмислим и възможностите за осъществяване на международни проекти. Комисията по околна среда към Германския Бундестаг преди време посети Африка. Десет африкански държави са се а, обединили в създаването на така наречената зелена стена – Става дума за проект за залесяване. И бих искал наистина да вложим повече усилия в осъществяването на такива проекти, например в Африка. Те са от значение за просперитета на местното население и за продоволствената сигурност. За осъществяването на такива проекти трябва да приложим по-гъвкав подход на международно равнище. Затова призовавам Европейския парламент и неговите представители съвместно с нас да работят в тази посока. Председателят, благодаря ви. Миналата седмица в Будапешта се състоя заседание на парламентарната асамблея на страните от АКТБ. Те са 78 на брой асоциирани държави – Ясно се очерта позицията на някои африкански държави, които са осъзнали необходимостта от такива проекти и позицията на други, които все още не са. Посетихме и Полша във връзка с предстоящото полско председателство. Колегите в Полша смятат, че въвеждането на по-амбициозна цел е представлява заплаха за тях, че ще се отрази отрицателно върху конкурентоспособността, че ще има и отрицателни економически последици. Такава е ситуацията сред държавите членки. Някои са на предна позиция в това отношение, а други поизостават. Но задачата на Европейския парламент е именно да ги обедини. Благодаря, господин председател, казва следващият оратор. Казвам се Ана Росбах. От Дания съм, координатор съм на групата на консерваторите и реформистите. Всъщност, господин председателят вече каза всичко, което исках да кажа и аз. От една страна, си залагаме много амбициозни цели в областта на климата, от друга страна има опасност вече да не сме конкурентоспособни на световно равнище. Нашата група реши да се обяви за 25% цел. В Дания нагласата е, че ако можем да заложим по-амбициозна цел, то трябва да го направим. Но от друга страна, трябва да се постигне и известно равновесие. Трябва да успеем да убедим и онези, които все още не са излезли на етап по-амбициозна цел, да се опитаме да ги подпомогнем Европа трябва да излезе напред с добър пример. Това е така. Но но от друга страна трябва да постигнем и някакво равновесие. Ще ви дам за пример Съединените щати. Те изнасят производството си в други държави и остават там, докато разходите за труд са сравнително ниски. Въобще не се стараят да изпълняват някакви стандарти. В момента, в който се въведат по-строги екологични изисквания, например, изнасят производството си другаде. господин Швабе от политическата група на германските социал-демократи в германския Бундестаг. Казвам се Франк Швабе и отговарям за действията в областта на климата към политическата група на социал-демократите в германския Бундестаг. Колегата вече опомена, че германският Бундестаг отвъд междупартийните граници единодушно се обяви за намаляване на емисиите с 30%. Разочарован съм от позициите, които се очертаха до този момент във вашата ресорна комисия, защото според нас целта 25% плюс Хикс не е особено амбициозна. Като се вземат пред, вземе предвид целта 20-20-20 на Европейския съюз. Комисията по околна среда към германския Бундестаг се обявява за по-амбициозна цел. Европейският съюз сам ще реши дали да възприеме промените в енергийния баланс като шанс или не. Ще трябва да обърнем внимание и на проблемите с недостатъчната наличност на ресурси. Във връзка с това промяната в структурата на енергийния баланс е представлява шанс в дългосрочен план не само за Германия, но предполагам и за други държави членки. На националните държави се падат компетенциите за организирането на този процес. Онези държави, които не могат толкова бързо да променят енергийния си баланс, трябва да бъдат подпомогнати. На ниво Европейски съюз трябва да се провежда политика насочена към онези държави, които все още не разполагат с такива капацитети за преструктуриране, най-вече държавите от източна Европа. Но като цяло ясно се обявяваме за въвеждането на цел от 30%. Благодаря на Франк Швабе. Сега ще дам думата на Бас Айкхут, за да ни представи доклада, по който ще гласуваме утре. Uh, надали мога да отговоря на всички тези въпрос и е, всеки трябва да гласува за себе си, така че доводите са индивидуални за всеки. Но извинете ме за закъснението, бях на друго заседание. Доколкото разбирам, в германския Бундестаг има много широк консенсус, че 30% намаление на емисиите е единствения път за Европа. И ние, ако погледнем от научна гледна точка, дори можем да искаме и 40%. Но, както и да е, ние проведохме дебат и смятам, че е много важно, много е важен факта, че в последните месеци тук в парламента работихме по въпроса мнозинството да признае, че по-амбициозни цели за намаляване на амбициите са добри за економиката в Европа. Това е голяма стъпка напред спрямо аргументите от преди няколко години, когато се противопоставяше екологията на економиката. Сега сме наясно, че тези два аспекта могат да се съчетаят и трябва да се съчетаят. Ще има скоро зелена седмица в Европа Европейската комисия организира ред дейности с акцент на ефективността на енергетиката. И ние трябва да се подготвим. Трябва да бъдем достатъчно ефективни в използването на ресурсите, защото това ще е добре и дългосрочно за економиката. И сега по въпроса дали 30% намаление е добре или не. Мога да кажа, че изключително се радвам, че има дебат, а също и, че тук в парламента има голямо единогласие за постигане на 25% национални цели. 30% още се използва, но е, успорва 25% обаче се приема с подкрепа и то на национално ниво 25% намаление. Така че, като се има предвид, че все още има възможност на пазара да се продават и квоти, тези 30%, ако се приемат като цел, всъщност това ще е една символична цел. А, и политически хора се смятат, че 30% не можем да вземем тази цел, не можем да я подкрепим. Но 25% на национално ниво се постига и има подкрепа за това. А, тези 30% намаление на политическо ниво има силна съпротива, твърде политизиране. Въпроса непрекъснато се говори, че не можем да постигнем това, не можем да изобщо да се стремим към 40% цел. Ние в момента в доклада предлагаме едно консолидирано изменение, подкрепа но от голяма част от групите, където се иска 30% намали. А, имаме немалко гласове в подкрепа и ние сега се опитваме да убедим хората, които подкрепиха целта 25% намаление на национално мнозинство, да ни подкрепят и за целта 30% намаление. Така че да можем и ние като Комисия по околната среда да зарадваме германския Бундестаг и да покажем, че и ние играем своята роля по екологичните въпроси, така както играхме и до сега. Надявам се и съм сигурен всъщност, че утре ще успеем да го постигнем, защото много е малка крачката между 25% на национално ниво и 30% на, като цяло пожелавам тези, които се противопоставят на тази е, промяна, да могат да обяснят каква е разликата, защото всъщност такава няма и се надявам да мога утре да защитя тази позиция. Благодаря. Благодаря. Ще направим услуга и на бъдещите поколения и ще зарадваме и немския Бундестаг, ако успеем да постигнем тези цели които са цели за спасяване на планетата. Херман Орт. Е, Клима полит... Благодаря. Ах, Европа, мехте ман Благодаря, казвам се Херман От. Отговарям за ресора действия в областта на климата към политическата група на зелените в германския Бундестаг. Нашата комисия посети много институции, разговаряхме с много хора. Това, което ме отчуди, бе колебливостта, въздържаността. Никой не е готов смело да прегърне по-амбициозните цели за намаляване на емисиите. Същевременно Европа трябва да реши какви функции ще изпълнява през идните години. Дали наистина ще приеме да бъде изместена от Съединените щати и Китай или ще бъде сред онези, които работят за бъдещето на света. Ако ще заложим на второто, то ще трябва да заложим и надлежни цели за намаляване на емисиите, т.е. най-малко 30% до 2020 година. ако се заложим такива цели, трябва да приемем и необходимите стъпки по тяхното прилагане. Защо все още няма задължителна, обвързваща цел за постигането на дял на енергийната ефективност? Ако искаме наистина да оказваме значително въздействие, трябва и светът да ни възприема като водеща сила. Ще се спра и наказаното от Бас Ейкхот, който се обяви за намаление от 30%. Няма ли да е възможно днес на това съвместно заседание на двете ни комисии да отправим апел към колегите ви утре да се споразумеят за цел от 30%? Председателят, колегите следят разискванията ни в момента и съм сигурен, че ще докладват на колегите си в политическите групи до утре. Карл Хайнц Флоренц. Дългогодишен член съм на тази комисия. И разбира се, също се интересувам от конкретните проценти. Но свидетел съм бил и на не едно решение тук в Европейския парламент, което не е било възприето в голяма степен в Европа. Ще ви дам за пример протокола от Киото и данните за неговото изпълнение. Затова наистина отвъд конкретните проценти 20, 25 или 30, у мен възниква въпросът как точно ще изпълним тази цел. Какви са възможностите ни за въвеждане на обвързващи цели за постигане на енергийна ефективност? Каква е позицията ни относно механизма чисто развитие? Каква е позицията ни и спрямо банките? Как те могат да осигурят финансиране? Наистина ме интересува какви инструменти ще бъдат приложени, за да се постигнат конкретните цели. У мен възниква въпросът и какви възможности за контрол се предвиждат по протокола от Киото. Аз лично не знам да има такива. Вече са провеждани неведнъж конференции на тази тема и се е споменавало, че трябва да се наложи механизъм за налагане на санкции. Не е задължително да се въвеждат санкции, могат да се въведат и условни критерии и срокове и да се остави на държавите да решат дали да ги следват или не. Можем да заложим по-амбициозна цел за намаляване на емисиите, ако държавите членки обаче ни дадат убедителен отговор на това какво ще предприемат по отношение на обезлесяването. Особено сериозен е проблемът в Южна Америка. Там е много голямо и количеството въглеродни емисии, десетки пъти по-високи от тези в Европа. Мисля, че в Канкун постигнахме не лоши резултати, върху които трябва да надградим. Dann Ralf Lenkert, Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Ralf Lenkert. от Левицата. Благодаря. Аз съм координатор за Дилинки немския парламент. Действително, Ние трябва да мислим за постигане на целта от 30%. Аз съм от източна Германия. Промените, които се случиха по време на моя живот, бяха големи и сега настъпват още по-големи промени. Твърди се, че ни трябват повече източници на енергия, трябва да търсим възобновяеми енергии, за да можем и да подкрепим страните, които ще имат затруднения за постигане на целите. Трябва да има програми за подкрепа. За да може да се подкрепят не само индустрията за производство на енергия, но и, подкр... и съпътстващите индустрии. В дългосрочен план, вероятно, ще можем да се преборим с недоверието в Полша. Там има огромни възможности за производство на биогорива или на горива от ветрена енергия. Но много е важно ние да даваме пример. Европейския парламент може да води, ние като национален парламент също, така да се каже, можем да подредим своята къща в това отношение и да се опитваме да намалим економическите различия в Европа. Така че околната среда трябва да е възможно да се подобрят нещата и в други сфери. Председателят, благодаря. И има финансово пласиране и за структурните планове за следващата финансова перспектива от 7 години. И това е много важно, защото а, трябва да се смени политиката. Ще има милиарди, които ще бъдат отделени за енергетика и то ефективна. И ще видим, ще има проекти за пристанища, за въздушния транспорт и така нататък. Линда Макавен. Добър ден на всички. Аз съм Линда Макаван от Великобритания, от Лейбаристската партия. Тук съм координатор на групата на социалисти и демократи в Комисията за околната среда. Много е полезно, според мен, да се осведомим за развитието на отношенията в Бундестага по тези въпроси и с други законодателни събрания. Всъщност аз това бих искал да попитам. Знаете, тук в Европейския парламент далеч не е така лесно да се постигне съгласие по изменението на климата и всъщност от 2008 година, месец декември, откакто съгласувахме е, един пакет нормативни актове, непрекъснато се правят опити да се поставят редица въпроси отново на масата за преговори. А, а е много интересно, че вие в Бундестага сте така единни, докато тук в Брюксел е едно от най-мощните лобита срещу мерките за преодоляване изменението на климата е на е, германските индустриалци, които е, се разхождат из Брюксел и наляво и надясно обещават как е, всички предвиждани мерки биха били в ущърп на германската економика. Така че защо всъщност вие в отношенията си с другите законодателни събрания не заявявате по-гръмко тези свои становища. Да, две, две жени получават последната дума. А никой друг междувременно. Добре. Значи ще продължим, имаме време. Не са. Значи жените няма да имат последната дума. Дагмар поне, поне веднъж. Е, казва Дагмар, аз така и не получавам последната дума, винаги се опитвам, не винаги успявам. Поисках е, думата след като чух казаното от господин От. Е, вероятно нямаше защо да казвам каквото и да било, но когато някой заявява такива неща е, за Европа, аз, аз се чувствам провокирана. По време на, на миналия мандат, знаете, аз в продължение на 15 години работя тук в качеството си на координатор за околната среда. И когато отново казвам, чувам господин От, който призвава за, за храброст, Ами нека си спомним, кой прояви кораж през последните 20 години в областта на опазването на околната среда. Нищо не е прието в Германия, което не е станало с нашата принуда. Ако искате цял списък можем да, да разгледаме, е, точка по точка ще ви убедя в това. Така че тук е, може да говорим за политика, но може да говорим и за култура, за, за впечатлението, което се създава. Имаше един, един акт за големите горивни инсталации. После всичко свързано с инсинераторите, с обезвреждането на, на отпадъци. Всичко това са европейски нормативни актове, които не бяха въведени в германското законодателство своевременно и това поради проблеми. А какво да кажем за управлението на водите и, и така нататък и нататък. Как, сега пък политиката за изменението на климата. Лесно е да се каже, че всички сме за 30%. Лина Макаван е, е много любезна, е, прояви британска вежливост, вероятно, като, като описа положението на нещата. Тук в парламента, знаете, представени са 27 държави членки с своите различия и ние се опитваме да, да договорим нещо, което да е реалистично в края на краища. Всеки черно на бяло може да каже 30% е добре, кой ще го изпълни. Има страни, които просто не могат да се справят с подобен показател. И аз винаги съм опитвала да, да си поставям високи цели по своя път, но в края на краищата ние трябва да се стремим към реални резултати, а не просто към някакви ангажименти на хартия. И отново Лина Макаван го каза. Онези, които лобират срещу Киото, са високоиндустриализираните страни. Германия, разбира се, е на едно от първите места в този списък. Така че, когато, когато, когато апелираме, когато упражняваме натиск, нека да упражним натиски върху германското федерално правителство. Така. Да. Ние трябва да споделяме едни и същи цели. Тук помежду си Ханс Йосиф Фел. Благодаря, господин председател. Според мен е добре, че се провежда толкова оживена дискусия, в която има сблъсък на аргументи и проблемите се обсъждат подробно, защото подобни разисквания се водят и от широката общественост. Напълно съм съгласен с това, че Европа вече е постигнала успехи в областта на действията, в областта на климата. Например, по отношение на възобновяемите енергийни източници и разработването на технологии за повишаване на енергийната ефективност. Германия прие закон в тази област. Забележката ми е към госпожа Род Берент. Закон, който мотивира и други европейски държави да поемат в тази област, да поемат по-нататък в тази област, извинете но има и други държави, които си поставят амбициозни цели в областта на възобновяемите енергийни източници и технологиите за повишаване на енергийната ефективност. Ще ви дам за пример Китай. Китай не се ръководи от съображения свързани с климата, а от економически съображения а именно независимост от все по- повече намаляващите суровини трябва да се отнасяме сериозно към предизвикателства, подобни на предизвикателството от страна на Китай. Така че трябва да заемем по-ясна позиция, да сме по-активни не само при действията в областта на климата, но и по отношение на въвеждането на задължителна обвързваща цел от дял от 20% на енергийната ефективност имаме възможност да повишим енергийната ефективност с 20% и то така, че да не се оказва натиск върху економиката. Ще спомена за госпожа Макеван, че в Германия има редица отрасли, които в момента вече извличат немалко предимства от възобновяемите енергийни източници, преди 12 години в тази област а, имаше само 30 работни места, 30 хиляди работни места, а в момента са 370 хиляди. Смятам, че като цяло Европа, Европа трябва да положи повече усилия, за да може да остане конкурентоспособна по отношение на експорта. Председателят, благодаря. Не мисля, че ще постигнем някакъв напредък, ако изброяваме кой с какво се е справил добре и с какво не. Наистина нормативният текст за възобновяемите енергийни източници бе новаторски в тази област и послужи за пример за много други държави. Законът за преференциалните тарифи и за възобновяемите енергийни източници бе прият с много широк консенс в Германия консенсус постигнат на от целия германски Бундестаг. През 1992 година действащият в тази област нормативен текст бе основно преработен, бе прият нов, който наистина послужи за пример в европейски и международен мащаб. Аз самият представлявам провинция, в която делът на вятърната енергия в общия енергиен баланс вече е 150%. Линда Макеван бе права, като спомена, че през 2008 година бе наистина много трудно да се приеме пакетът от нормативни текстове в областта на климата и енергетиката. И нези, които лобираха срещу този пакет бяха действително германските индустриалци. Те предсказаха едва ли не срива на западния свят, ако този пакет бъде прият. Въпреки всичко успяхме. Мисля, че ще можем да постигнем и целта от 30%, ако други а, държави по света се присъединят. Не мисля обаче, че до момента сме използвали подходящия инструмент. Използвахме механизма чисто развитие и съвместното изпълнение. Мисля, че за да овладеем емисиите, трябва да си поставим цел за намаляване на вътрешните емисии. Смятам, че трябва да заложим цел за намаляване на вътрешните емисии – с 30%. Това ще е по-амбициозна цел в сравнение с предвидените 20%. Докладът по собствена инициатива, дори да бъде прият, няма да окаже въздействие върху законодателната дейност, но все пак той ще има известна стойност. Ако успеем да го приемем с мнозинство, То, когато се стигне до гласуването на нормативен текст, говоря от опит, изведнъж мнозинството приело доклада се разпада. Изведнъж колегите решават, че могат да се съобразят с лобистите в своя избирателен район и вече не се придържат към целите от доклада по собствена инициатива или резолюцията. Но смятам, че това, което постигна БАС в рамките на половин година, наистина заслужава уважение. И ако приемем доклада, Европейският съюз ще отправи ясно послание – трябва да се насочим към цел от 30%, но не знам дали механизмът чисто развитие и съвместното изпълнение ще бъдат подходящите инструменти в бъдеще. До момента те не бяха ефикасни. Председателят прекъсва оратора. Представлявам политическата група на ХДС, ХСС в германския Бундестаг, господин Либинг. Erneuerbare Energien, das sei die mangelnde Akzeptanz und непрекъснато се коментира същия аргумент, че не се пристъпва към възобновяема енергия, защото има много проблеми с а, местните инсталации. Нека да ви дам един пример от а, моят избирателен регион. Той се намира на границата с Дания. Там има повече от 2000 инсталации за вятрена енергия. Разбира се, има много разногласия и в е, различни мнения и в Германия по тази тема, но а, е, ние успяхме да издигнем тези инсталации с а, е, помощта на местното население. Сега търсим нови области, където можем да направим подобни инсталации и смятаме, че можем да отруим капацитета да построим три пъти повече инсталации, отколкото предвиждат властите в Шезвик Холштайн. Като парите, които се печелят от тази енергия, оставят в местните власти. По този начин се печели подкрепата на местото население, защото често там са бедни региони и когато има допълнителни средства, се подобрява и местната економика. И съответно населението е готово да се върши и повече. Така че смятам, че това е един добър пример как да се постъпва в подобни случаи. Also ich find, uh, den... Благодаря, господа, э, госпожа Болинг Шотер. Това, което каза колегата е много правилно. Има, разбира се, много групи достатъчно силни, които могат да променят мненията или поне да се опитват да упражняват влияние. Но ние трябва да подхождаме конкретно, да е ясно какво може да бъде подкрепено, къде са проблемите, как, къде, от какво се страхуват хората. Те се страхуват, например, от това да изгубят работата си. Така че е необходим дебат. Спешно е необходимо да се приеме целта за 30% намаление на емисиите. А въпросът как ще се постигне това е нещо съвсем различно. Трябва да има и национални дискусии, защото хората се страхуват, ще, че ще се намалят работните места и националните приоритети винаги излизат на преден план. Знаем, че има и много протести срещу промените в обществото. И хората не се интересуват толкова от климатичните промени, ако извън започнат да получават по-малко пари. Така че трябва много да мислим и откъде могат да дойдат парите. Е, е Това бе първият комплекс от теми, действия в областта на климата. Комисията по околна среда към германския Бундестаг явно насърчи Европейския парламент за постигане на по-широк консенсус във връзка с залагането на по-амбициозни цели за намаляване на емисиите. Утре в нашата ресорна комисия ще застанем на тази позиция. Ако успеем да спечелим мнозинство и в пленарната зала, то далеч ще надхвърлим позицията, на която в момента е застанал съветът както и тази на комисията. Мисля, че има шансове в Дърбан разискванията да постигнат напредък. Следващото председателство е полското. Надяваме се то да говори от името на Европейския съюз, а не от името на Полша. Наистина интересно е как ще се развият нещата на ниво Европейски съюз преди конференцията по въпросите на климата в Южна Африка. Както вече опоменах, целите които визираме са със срок до 2050 година. Ако не постигнем целите си на този етап, то няма да можем да постигнем целите в дългосрочен план. Благодаря ви още веднъж за участието. Дискусията бе полезна и мисля, че трябва да организираме подобна среща под една или друга форма и в бъдеще. Следващият комплекс от теми е свързан с ефективното използване на ресурсите и биологичното разнообразие. Разполагаме и с текст на съобщение на комисията. Това е документ, който ще застане в основата на разискванията във връзка с ефективното използване на ресурсите. Доколкото знам, германският Бундестаг има ресорна комисия в тази област. Целият Европейски съюз трябва да поеме в посока по-ефективно използване на ресурсите. Ще ви припомня във връзка с това и откриването на Зелената седмица, което предстои утре. Бе проведено и посещение в Нагоя. Аз самият преди 3-4 седмици бях в Норвегия. Това е единствената страна, която е приела нормативен акт във връзка с протокола от Нагоя. Защо? Защото в Норвегия се използва генетичен материал за медицински и козметични отрасли. това и Норвегия щете са необходимо да приеме закон в тази област. Мисля, че такъв закон трябва да се приеме и в другите държави членки, тъй като той засяга цялостната стратегия за опазване на природата. Крис Дейвис бе първият желаещ да се изкаже. Сред целите в съобщението за биологичното многообразие е, е възстановяването на рибните запаси е, до е, максимален устойчив добив в срок от 5 години. Вероятно няма да стане, но във всеки случай целта е заложена. На 13 юли комисията следва да приеме предложение за значителна реформа на общата рибностопанска политика с оглед на въвеждането на един далеч по-екологосъобразен, устойчив подход. Въпросът е обаче, когато бъдат публикувани всички тези неща, дали те ще е, се натъкнат на необходимата политическа подкрепа предвид своята амбициозност. Миналата седмица в парламента гласувахме и а, резултатите бяха близо 2 към 1 за по-високи субсидии предвид а, нарасналите цени на, на горивата. А, и да се субсидира един неустойчив риболов, според мен е неустойчиво е, е направо несъстоятелно. И а, все пак а, повечето германци тук гласуваха за с всички а, в Европейския парламент. А Бундестага каква позиция има по тези въпроси? Матиас? Матиас Мерш, говорител на СПД по околната среда. Аз е, бих искал да хвърля малко повече светлина върху този въпрос. Е, субсидиите поначало, не точно риболова, а селското стопанство. Тук е, можем да очакваме един сериозен принос към защита на, на дивата природа, на биологичното многообразие. Ако селско-стопанските плащания е, бъдат е, обвързани е, с показатели за опазване на околната среда, климата и, и биологичното многообразие. В нашата комисия в Бундестага ние смятаме, че, че тези цели следва да бъдат подкрепени на национално равнище. Тоест, селскостопанските субсидии да бъдат обвързани с някои простички количествени показатели от този род. А това би могло да се окаже ефикасен подход и, и е, в рибното стопанство. Мисля, че през едните няколко години ще се говори по, по, по тези идеи. И е, нашето предложение, предложението на Бундестага е субсидирането на селското стопанство също да бъде обвързано по-строго е, с цели за опазването на околната среда. Е, господин Ейкхут. По отношение на биологично многообразие, наистина все още не сме достигнали до там, докъдето сме достигнали, що се отнася до изменението на климата. Знаем а, и измеримите последици от изменението на климата, знаем какви са решенията, знаем каква е економическата стойност, економическия ефект от тези е, решения, докато по отношение на биологично многообразие все още сме на равнището ни таки по-широки, по-абстрактни -по цели до 2020 е, година Европейския съюз е приел да възпре, да, да, да, да сложи край на загубата на биологично многообразие. Много красиво това, но какво всъщност означава? И в тази връзка аз бих съгласил с казаното от господин Дейвис. От това следва, че Европа ще трябва драстично да измени селскостопанската си, рибностопанската си политика. И като говорим за субсидии, които всъщност вършат вреда това ще трябва да го направим а, навсякъде. Например, по, по отношение на снабдяването на а, селско стопанство и риболова с а, един увреждащ околната среда а, а, дизелов продукт. Така че, когато говорим за биологично многообразие, не можем да гледаме само една област на политиката. Наистина, и риболова, и селското стопанство, и други. Инак Фразеологията може да бъде изключително красива. Всички обичат животните, знаете, но по отношение на държавната политика в областта на тези особено важни отрасли и специално държавните помощи и субсидии, нищо не се променя. И ние бихме искали да разчитаме на националните парламенти, в това число на, на, на Бундестага, да превърнат в някакви реални политически цели е, тези, тези прекрасни слова. Кай Юлий Цезар. Що се отнася до задачите на отделните държави, те трябва да защитават економическите интереси на отделните собственици и да обвържат тази цел, да я съгласуват с целите на опазването на природата. Ако обвържем определени плащания с конкретни мерки, смятам, че това ще е една добра възможност – в областта на селското стопанство и горското стопанство можем да направим някои нововъведения, като направим връзка с опазването на околната среда. В международен мащаб трябва да се запитаме, като се вземе предвид намаляването на площите в Германия, дали няма да е необходимо да обмислим нови мерки, нови договорни правоотношения с други държави, такива мерки и механизми вече съществуват, но трябва да бъдат усъвършенствани с оглед на опазването на горските масиви и опазването на видовете и биологичното разнообразие. Това е един основен въпрос, по който трябва да проявим повече инициативност. Благодаря. Опазването на видовете, както и енергийната политика спадат към компетенциите на държавите членки. Мисля, че в Европа определено може да се постигне добавена стойност, ако Европейският съюз си постави цели в тези области и всички държави в рамките на възможностите си работят за постигането им. От посещението си в Полша научих, че равното заплащане е една от темите. Полското председателство ще се бори за това полските селски стопани да получават същите плащания, както и селските стопани в Западна Европа. По една тема, именно опазването на, теми, на почвите, Работата се блокира от Германия и Великобритания. Би било добре да се приеме директива на Европейския съюз за опазването на почвите, защото много държави или не предприемат никакви мерки в тази област, или до този момент са направили сравнително малко. блокиращото мълцинство по този въпрос в момента е доста стабилно и няма никакви промени. Ja, also Biodiversität ist ein weites Thema. Wenn ich zum Beispiel ein kleines Beispiel nehme, die... Господин Линкев, биоравновесието е голяма тема. Нека да дам един пример. Горите в Германия се управляват устойчиво има устойчиво управление на птици, на популацията от птици, но има и сериозни проблеми с птиците извън горите. Затова трябва да се търси е, и баланс е, при заплащанията на, за селско-стопанска дейност а също и в рибарството. Трябва да има стимули за хората да се занимават с този отрасъл. Трябва да се търсят мерки за, осъществя... за осигуряване на проминъки на рибарите като национален парламент има доста неща, които ние не можем да постигнем, а могат да бъдат постигнати на европейско ниво. Много неща в директивите ние не бихме могли да прокараме, така че сме много благодарни на европейското законодателство. А, винаги има и тежнения, които търсят най-слабите брънки в веригата, било то в законодателството национално и на евро... или на европейско ниво. Така че ние трябва да търсим а, сътрудничество, да даваме отпор на тези, които се опитват да ни настройват. Напълно съм съгласен с а, колегите. По някакъв начин в а, директивата за водите ни успяхме да постигнем важни, важен напредък. Um, ich war in Nagoya, Biodiversität. Und ich war, ich war etwas... Благодаря, господин председател. Също участвах в срещата в Нагоя. В Мексико обаче биологичното разнообразие бе обсъдено съвсем накратко. В Дания се изсичат горите. При това въобще не се взема предвид какво губим. Представлявам политическа група, която е настроена скептично спрямо Европейския съюз. Но мисля, че в случая наистина трябва да работим заедно, трябва да опазим различните видове, за да избегнем големите вреди, които се нанасят върху природата, например, от монокултурите. Трябва най-накрая да осъзнаем в какво се състои проблемът и да осъзнаем и какъв е кръговратът, какви са връзките в природата. Господин Фел, въпросът за субсидиите в сектора на селското стопанство е отрешаващо значение. Трябва да подходим реалистично към него. Твърди се, че възобновяемите енергийни източници се подпомагат с субсидии в висок размер и че единствено поради това могат да са конкурентоспособни спрямо изкопаемите горива. Това обаче не е вярно. Международната агенция по енергетика в Париж представи данни, според които с 312 милиарда се подпомагат изкопаемите горива, а съответните субсидии за възобновяемите енергийни източници са едва една шеста от тази сума, около 50 милиарда. Т.е. повече се залага на изкопаемите горива, което не е добре от екологична гледна точка. Това означава, че инвестираме парите на дънакоплаците срещу климата. Много това допринася и до повишаване на разходите по много държавни бюджети, които вече и без това са задлъжнели. Затова трябва да работим за премахването на субсидиите за отрасли, добиващи изкопаеми горива. Имам предвид въгледобива в Германия. Говорихме и за рибното стопанство. В Испания държавният бюджет извършва преки плащания, с които понижава цената на дизела за риболовните съдове. Не мисля, че тази практика трябва да продължи. Трябва да работим за премахването на държавните субсидии в тези области. В този дух бе и решението на Г-20. То обаче почти не се изпълнява от държавите по света. Франк Швабе. Госпожа председател, уважаеми колеги, е, току-що ни зададоха въпроса какво е отношението на Германия по защитата на почвите. Опасявам се, че отношението е същото, каквото е и тук в Европейския парламент. Мисля, казаното от господин От бе е, е, разбрано неправилно. Казвайки Европа, той, той има преди всичко, цяла Европа, навсякъде, не, сам, не само тук, аз също съм европеец, но, но аз във всеки случай бих, разочаров, бих бил разочарован, ако е, в край на краища не се стигне до прословутите 30%. Разбира се, между комисиите, между политическите групи има разногласия и то сериозни. И е, разбира се, по този конкретен въпрос за защитата е, на, на почвите, ние имаме разногласия с министъра на селското стопанство. Що се отнася до групата на социалистите в Германия, по директивата за почвите, ние се стремим към една балансирана, премерена политика, както и във всички други области, в които на карта се поставя националния економически е, интерес. Вземем автомобилостроенето, например положението в Бундестага не е чак толкова различно от, от, от това, което е тук. И ние просто трябва да, да разговаряме по-често, за да, за да е, се осведомим едната и другата страна, докъде бихме могли да стигнем. Благодаря. Още двама колеги. По една минута. А не, Карл Хайнц Флоренс ли се нуждае, очевидно, от мин Значи, господин Криша. Съгласен съм с току-що казаното за биологичното многообразие. Много е направено е, в Германия, което някои просто не можеха да си представят, от, от Натура 2000 нататък. Разбира се, все така се говори, че тропическата гора в Танзания трябва да бъде е, опазена и не бива е, там да, да се прокарват пътища, но когато тук в Европа възникне подобно противоречие, сякаш се приема обратната теза. Аз благодаря на, на, на господин Шваб за, за казаното. И това е само свидетелство за факта, че когато спорът се води конкретно, той става не само по-оживен, а и по-смислен. Ако вземем биологичното многообразие, пък пернатите видове, които са засегнати, са именно полските видове. И, и те са засегнати от една неблагоприятна политика на, на, в земеделието. Та, та така, е, а, ако става въпрос за промяна на федералната позиция на Германия, тя може да се промени и отвън, не само отвътре. Да, колеги, е, мисля, че експериментът е, до сега се оказва успешен. За първ път нашата комисия провеждаме така размяна на мнения с представители на, на национален парламент. Много, много освежаващо бих казал, много приятно беше, поне, поне за мен. И общо можем да направим извода, е, едната и другата е, комисия за околната среда, че Европа трябва твърдо да, да стъпи на пътя към една нисковъглеродна економика и, и висока енергийна ефективност. Ние е, бяхме първопроходци преди няколко години в това отношение, сега всички е, вървят е, подирени. А през октомври се очаква да се е, роди. Е, е, 7 милиардния човек е, на, на Земята. Е, и е, ако не е друго, това само трябва да ни наведе на, на сериозен размисъл за опазването на планетата. Благодарим ви за това, че се озвахте на поканата ни и до нови срещи! Уважаеми колега Лайнен, благодарим ви от своя страна за поканата. Благодарим и на колегите ви. Като ваши гости трябва да оставим и подарък. Решихме, че няма да ти подарим иллюстровано издание от германския Бундестаг, а иллюстровано издание, в което са описани редица обекти по света, които в бъдеще няма вече да съществуват в последствие от изменението на климата. Председателят. Благодаря. Разбира се, ще го разгледам. Това е едно тъжно издание, макар и да е красиво. Стоте застрашени, най-застрашени, най-красиви биотопа в света – Следва размяна на мнение с Кони Хедегор. Ако имате време, можете да поостанете още малко, за да следите дебата. Ако не, до нови срещи. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit dem Скъпи колеги, продължаваме с точка 4 от дневния ред. Сърдечно приветствам с добре дошла Кони Хедегор, ресорния комисар за действия в областта на климата. Настоящото разискване се провежда в рамките на структурирания диалог между парламента и комисията за работната програма на ресорните комисари през идната година. Виждам, че някои колеги от германския Бундестаг останаха на заседанието ни. Виждам, че и следващият ни гост, Филип Майштад от Европейската инвестиционна банка, също е сред нас. Той е живо заинтересован от това, което върши комисията, тъй като той отчасти се финансира и от Европейската инвестиционна банка. Добре дошла на Кони Хедегор. Веднага ще ви дам думата, тъй като имаме време до около пет и половина. Благодаря и винаги е удоволствие да бъда тук. Както каза господин председателят тук, що има някои проблеми, които не дискутираме толкова често, когато се виждаме тук, защото ги дискутираме на международни е, форуми. Затова сега ще говоря за, по конкретните въпроси. Благодаря за полезните предложения за изпълнението на работната програма на комисията за 2011 година, както и за коментарите по подготовката на нашата програма за 2012 година. Знаете, че ние ще работим за водещата роля на Европейския съюз в борба с климатичните проблеми, както във вътрешната ни политика, така и във външната. По време на първите пет години от тази година комисията продължи да създава основните елементи на най-амбициозната ни политика за борба с климатичните промени. И се планира да търсиме напредък и в следващата половина на годината и 2012. Основната ни цел първо бе приемането на пътната карта за ниско въглеродна и високо ефективна енергетика, е, приемането на работната програма на комисията и продължаване на прилагането на пакета за борба с климатичните промени и енергетиката, е, както и е, приемането на критерии и борбата с кибератаките за тази област. По отношение на пътната карта и целта за намаляване на емисии над 20%, ние приехме такава пътна карта. Съвета по околна среда ще има заключение през юни 2011 и ние работим по ключовите инициативи. В пътната карта, т.е. пътната карта е ключов елемент от политиката за енергоефективна Европа и постигане на енергийните цели в стратегията 2020. За пръв път вече се търси обаче и поглед за политиките след 2020 година как да се постигнат на маляване на емисите от 80 до 95% в сравнение с 2010 година. Пътната карта и съответните анализи показват, че за да се постигне това намаление от 80 до 95%, трябва да се постигнат много намаления на национално ниво, около 80% намаление. И това именно е голямата смяна на парадигмата в пътната карта. Тоест, е, стана ясно, че дългосрочно няма да има лесен избор за постигане на целите и във всички случаи, за да постигнем нисковъглеродна економика, трябва да инвестираме не е, в други области, а в е, е нашите си економика. Затова комисията предвижда да разработи отраслово специфични политики и плана за енергийна ефективност бе представен, както и пътната карта до 2050 за енергийна ефективност. Що се отнася до е, съобщението за намалението на емисиите с 20%, приветствам и проекто резолюцията на парламента. Тя е много конструктивна, извлича потенциалните положителни елементи за всички страни и също така подсилва и някои от нашите заключения, именно, че ще има полза за създаване на работни места и економически растеж. Това е едно от основните ни постижения в последните 12 месеца. Миналата година, когато говорихме това в нашето съобщение от месец май, подчертахме именно, че има и елемент на е, интерес, е, т.е. не става дума само за борба с климата, а и за енергийна ефективност става въпроси за иновации, за създаване на работни места това до голяма степен наложи тона на новата дискусия в Европа и ни дава възможност да работим и напред в тази област. Оценявам високо факта, че признавате, че 30% намаление не е оптимално и че дългосрочно трябва да се търсят политики, които да постигат по-голямо намаление. Първо 25% на национално ниво до 2020 година. По отношение на пътната карта, ако постигнем на средата на нашите цели, ще постигнем 25 намаление. Само с постигане на целите за енергийна ефективност. Така че е, това са само 5% разлика от 20% намаление на национално ниво. Е, знам, че ще приемете утре е, проекто резолюция. Тя вероятно ще бъде прията с голямо е, мнозинство. Това ще даде и много ясен сигнал за това какви са позициите на парламента. Е, схемата за търговия с емисии, знаете, че е основен елемент от политиката на Европейския съюз. Втората фаза ще започне през 2013 година, за да се даде възможност за преход. Е, вече са прияти всички законодателни текстове за приложение. Има още малко работа за осигуряване на навременното прилагане на мерките. Ще има и допълнителни технически мерки, които ще се приемат до края на тази година. Търси се и намаляване на неточностите на националните регистри за търговия с емисии. И знаете, че имаше проблеми. Работиме по този въпрос дългосрочно с цел да засилим максимално сигурността на регистрите и мрежите. Също така комисията активно в момента дискутира и следващата финансова рамка, за да се е, предложат вече и средствата за следващите проекти. В такъв смисъл, въвеждането на съображения за борба с е, климатични промени във всички политики е ключ, от ключово значение. Става дума и за е, политиката за земеделие, и външната политика, и структурните фондове и така нататък. И а, включването на съображенията за борба с климатични промени трябва да бъде направено ясно, видимо. Трябва да се търсят и цели за намаляване на ефектите от климатични промени и съответно значителни инвестиции. Това ще се отрази на създаването на работни места и по то, в такъв смисъл трябва и ясно да се отрази и в бюджета. Освен а, подготвянето на измененията на регламента за регистрите, трябва да се работи и по пазара за търговия с емисии, като целта е да се намали максималко, максимално риска за злоупотреби. Обсъждат се в момента варианти, включително да се класифицират квотите като финансов инструмент, да се преразгледат пазарните финансови инструменти и директивата за злоупотреби на пазара. По отношение на въздухоплаването, Предвижда се да се включи законодателство, да се включи в е, въздухоплаването в е, търговия, схемата за търговия с емисии. Следващия важен момент ще бъде приемането на хармонизирани критерии тази година в тази област. Първата година а, за отчет на емисиите вече мина. Страните членки а, съобщиха за много високо ниво на спазване на разпоредбите. Но поли... от политическа гледна точка има трети страни, които се противопоставят на дейността на Европейския съюз в това отношение. Така че, освен да търсим и методично прилагане на законодателството, ние трябва да обясним и нашата позиция на трети страни. Това се прави при срещи с представители на трети страни и вие можете да правите това в срещите си с ръководители и парламентаристи. В момента полетите към Европейския съюз не са включени, за да се даде възможност и трети страни да възприемат еквивалентни мерки. Знам, че има страни, които обсъждат подобни мерки и би било много полезно вие, когато се срещате с представители на тези страни, да им давате информация. И не ме разбирайте погрешно, но става дума за много важни принципи. Знаем, че никак няма да е лесно и това, което прави Европейския съюз в тази област е много важно. Комисията неколкратно подчертава, че трябва да се е, говори и за допълнителните въздействия на авиацията, не само свързани с е, емисиите на въглероден диоксид. Изразихме намеренията си да намалим и другите вредни емисии и ще направим предложение като част от общата политика за намаление на емисиите, но това предложение трябва да се базира на солидни научни данни, като едно проучване на комисията в момента показва, че все още няма достатъчно е, обобщени данни за е, въздействието на емисиите различни от е, въглероден диоксид върху е, климатичните промени. И преди да въведем е, допълнителни мерки, трябва да оценим тези въздействия. На международни преговори за климатичните промени ние често дискутираме този въпрос и винаги по, заявяваме, че ние поемаме своите си ангажименти, но също така, като се има предвид колко са деликатни тези теми, ние се опитваме да въведем и други теми, примерно въздухоплаване, е, мореплаване, някой от тези е, механизма за чисто развитие и така нататък, да вкараме и тези теми на международни преговори. Други инициативи искаме да се сведе до минимум въздействието върху околната среда при производство на биогорева. Също емисиите при промяна на земеползването трябва да се оцени този въпрос и съответно да се работи. На базата на последни научни данни е, комисията признава, че може да се постигне намаление на емисии при производство на биогорива. Доклад бе прият през септември и в резултат, миналата година и в резултат на този доклад продължаваме да работим, дискутираме темата. Знам, че и вие планирате да я обсъдите. Комисията също има приоритет за работа за регламента върху флуоридни газове ще има доклад за преразглеждане на този регламент. Ако се реши, ще има и съответно предложение. Моето намерение е комисията да приеме доклада през есента и според мен по предварителни резултати вероятно ще се наложат допълнителни стъпки. Затова подготвяме и оценка на въздействията за различни варианти на политика, за да се решат съответните предложения. Надявам се, че комисията ще има предложения за подсилване на регламента преди лятото на 2012 година. Също планираме да Хармонизираме изискванията за мониторинг. Това е ключов е, елемент от е, програмата за упростяване. Също така е, работиме за включването на изискванията на регламента за земеползване и промяна на земеползването в схемата за търговия с емисии. Ако се счете, че е необходимо, ще има предложение преди края на тази година. Работната програма до 2012 година се изготви в момента, като ще бъде прията от е, комисията през ноември. Също работим за прилагане на пакета от законодателство на климатични промени и енергетика – в мореплаването знаете, че европейското законодателство иска от комисията да направи предложение да се включат международните морски емисии в нашата политика, ако няма международно споразумение. Но вие знаете, че ние предпочитаме да се постигне едно международно споразумение, защото когато става дума за един сектор на глобално ниво, по-добре е да се търси решение на глобално ниво. Но а, е, основните международни организации в това отношение за момента не е, поемат ангажименти, а според нас за мореплаването не е възможно да останем на ниво да не предприемаме действие. Има създадена група на високо ниво, председател, председателство на заместник председател на комисията Калас и аз участвам там. Моите служби работят за изготвяне на предложения до следващата година, което ще е включено в работната програма за 2012 година. Още няма решение за обсега, за политиките. За сега обсъждаме, ще чуем и заинтересованите страни ще имаме конкретни решения към края на тази година. Разбира се, ефективността и е, конкурентоспособността на европейско ниво ще бъдат и ключови елементи от това предложение. Продължава и работната, работата по програмата ни за 2011. 2012 още не е, е приета. Ще има е, важен елемент на обмислене на политиките и за тези програми. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисар е, Хедегор. Тя винаги проявява голяма ангажираност и много вдъхновено говори по тези теми. Надявам се, че с гласуването утре ще внесем своя принос към пакета за измененията в климата и целите за намаляване на емисиите. Говорихме за емисиите не съгласно протокола от Киото, а съгласно протокола от Монреал – през 90-те години протоколът от Монреал бе прият единодушно от а, страните по него на международно равнище. Мисля, че е важно в областта на действията по отношение на климата да се възползваме от протокола от Монреал. Особено като се имат предвид проблемите във връзка с втория период от поети ангажименти по протокола от Киото – в петък във всички големи издания в Германия прочетохме заглавието Китай ни заплашва по отношение на търговията с емисии в областта на въздухоплаването. Как да процедираме по отношение на Китай, като се има предвид опасенията на някои европейски въздушни превозвачи, че могат на два пъти да бъдат санкционирани. Първо по отношение на емисионните квоти и второ във връзка с евентуалното въвеждане на данъци върху полетите им към Китай. Десетина колеги желаят да се изкажат. Линда МакЕван, две минути. Благодаря, госпожо Килмисар. Благодаря за толкова подробната информация. Първо, искам да кажа, че с нетърпение очакваме добри новини. За, е, за законодателството за непреки промени в е, земеползването. Ние трябва да пратим ясни сигнали на индустрията по отношение на производството на биогорива, че ще има сериозни изисквания. По замърсените пясъци искам да чуя какво предвиждате в момента. И вашите служби какво, как точно са ангази, ангажирани с а, механизмите за формиране на цените при схемите с търговия с емисии. Комисарин, Dank. Das war wie Карл Хайнц Флоренс, благодаря госпожо комисар. Както винаги бе много живо вашето представяне и много интересно. В първия проектотекст на пътната карта до 2050 година се упоменаваше секторът на атомната енергия. Във втория вариант на текста той вече не се упоменава. Искам да знам защо. Искам да знам също дали статистическите данни в текста отразяват последиците от кризата в Япония. Имам предвид Стрес-тестовете на АЕЦ, ако те се провеждат толкова интензивно, колкото ни описа комисар Йотингер, това ще има последици. И искам да знам дали тези последици ще бъдат взети предвид и при очертаването на целите. Благодаря, Крис Дейвис. Един практически въпрос. На къде се движим сега? Комисията казва, че е приела пътната карта за 2011. Как какво очаквате като решение от съвета и кога? Какви решения трябва да вземе съвета и какви ще бъдат последиците, т.е. какво ще следва след това? Бас Айкаут. Благодаря. Крис, вземи един от въпросите, но няма да го повтарям. Първо, благодаря на госпожа комисар за толкова бързото представяне на данните. Смятам, че вече става все по-важно не само да говорим за пътната карта до 2015 така нататък, ние видяхме, но има много въпроси, които трябва да се въпрос... решават сега за схемите за търговия с, с емисии въздухоплаването, например. Има лобиране за това да се промени отново законодателството и това е много лошо, което се случва непрекъснато. Винаги има аргументи в духа на финансовата криза и непрекъснато трябва да се оглежда законодателството. Всички економически аргументи показват, че трябва да бъдем по- амбициозни, но като че ли има тенденция да вървим в обратната посока. Така че, може ли да дадете малко повече подробности за квотите за въздухоплаването? Ще се придържаме ли към настоящото законодателство? А, ако говорите за биогорива, също трябва да се внимава, да се внимава там за последиците. А по въпроса за битумните пясъци, ще влязат ли те в директивата? Трябва да имаме конкретни стойности. Е, също така да мислиме какво точно ни ломбират от Канада. Те са много активни в това отношение. Знам, че много са работили в е, Калифорния и Калифорния е взела съответно решение в техен интерес. Сега трябва да видим да не би Европа да се подаде. Освен това, е, разбира се, трябва да има амбиции, но трябва да ви подчертая, че ние твърдо стоим зад вас. Примерно е, въпроса за биогоривата в въздухоплаването те могат да бъдат е, обсъждани в такъв смисъл само ако бъдат произвеждани по един устойчив начин. Така че не може да има само економически съображения, не може да се говори само от гледна точка на економическата криза. Трябва да бъдем и малко по-амбициозни. <clears throat> den Austausch heute wieder. Матиас Гроте, благодаря на госпожа Хедекор за обстойното изложение. Бях докладчик в Сянка във връзка с включването на въздухоплаването в схемата за търговия с емисии. Тогава се обявихме за това международните полети да бъдат включени в схемата, въпреки съпротивата от страна на комисията. Ако настояваме и сега за това, ще си имаме проблеми с комисията но ще трябва да го направим. Много съм ви благодарен за това, което казахте и за мореплаването. През идната седмица в Германия под егидата на Ангела Меркел ще се проведе седмата конференция по въздухоплаването. Тя предвижда и обширни а, семинари на тема емисии и действия в областта на климата. Ще ви цитирам Gerichte damals äh, bin ich froh, dass es aufgegriffen wird, was den Emissionshandel angeht und den Flieger. Das За емисиите от въздухоплаването, мисля, че те също трябва да бъдат взети предвид. По въпроса за ефективността, мисля, че трябва да разгледаме отраслите като цяло. В автомобилния отрасъл, например, до последния грам изчисляваме размера на емисиите на едно превозно средство. Като цяло, трябва обаче да обърнем внимание и на методите за производство на превозните средства от първия до последния етап. Етапа на шредирането, когато автомобилът излиза от употреба. За това бих призовал комисията да не разглежда нещата на парче, а да се съсредоточи върху цялостния процес. Така, например, в производствените мощности се вземат предвид рентабилността при монтажа. Ако монтажът е само с няколко цента по-ефтин от монтажа на екологосъобразен на мотор, то се предпочита по-ефтиният вариант. Но един такъв мотор в рамките на жизнения си цикъл потребява много повече енергия. Франсуаз Кростет. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Аз добре си отбелязах онова, което вие казахте в встъпителните си думи. Нещо, което, впрочем, вече казахте по време на срещата с комисар Таяни, на която присъствахте и вие преди известно време. Възниква въпроса за инвестициите на нашите конкуренти, пак за намаляване на въглеродните емисии, тъй като се наблюдава в Европейския съюз отново економически възход, економическо оживление, нещо, което не може да ни, да не ни радва. Европейския съюз влага немалко средства и в други страни, най-вече в Китай, наши конкуренти. И въпросът не може да възникна, възниква за нашата и респективно тяхната конкурентоспособност. Когато вие е, споменахте доклада за европейската е, индустриална политика, ние тук го гласувахме е, и едно изменение, което бе прието с мнозинство в парламента, настоява Европейската комисия да проучи възможността за един механизъм на облагане на въглерода по границите. Това е вариант, който може да се, да се проучи, е, за да се опази конкурентоспособността на нашите е, производители. Благодаря. Олга Кан. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Имам въпрос във връзка с въздушните превозвачи. Мисля, че подценяваме значимостта на проблема Не става дума само за това да убедим трети държави. Сблъскваме се с решителна съпротива от тяхна страна. Китайското правителство, например, обяви да наложи принудителни санкции в случай, че въздушните превозвачи бъдат включени в схемата за търговия с емисии. Естествено възниква въпросът какво възнамерява да предприеме комисията. Ясно е, че трябва да се въведат еквивалентни мерки. Не можем да принудим трети страни да се включат в схемата за търговия с емисии. Вече те са около 100. Комисията единствено тогава ли ще приема еквивалентни мерки, ако те съответстват на разходите за търговията с емисии в Европа? Бих искал да знам какви са конкретните планове на Европейската комисия по този проблем, защото всичко останало би било единствено маловажаване на проблема. Какви ще са условията за еквивалентните мерки и кога ще бъдат публикувани? Благодаря, Дан Йоргенсен. Uh, благодаря, госпожа комисар. Вие не веднъж сте казвала, подчертахте го и днес, че ако се насочим към 30, вместо към 20% намаляване на емисиите към 2020 година, това всъщност би повишило, а не напротив, конкурентоспособността на Европейския съюз. Аз съм убеден, че утре е, комисията ще ви подкрепи в това ви становище. Вероятно и в пленарната зала ще се приеме такова едно положение след около месец с значително мнозинство. Така че въпросът ми от там нататък към вас е какво ще направите, за да подготвите законодателно предложение в този дух. Идеята е добра, подкрепя се от Европейския парламент, така че кога можем да приемем нещо в законодателната област, за да се предвижим напред. Вие не веднъж подчертавате, че Китай не стои на, на, на място и за да не го догонваме, трябва да, да работим рано. По-нататък, каква е, е стратегията на Европейския съюз по отношение на предстоящата среща в Южна Африка? Предполагам, че е, е все още преждевременно за окончателна стратегия, но вероятно бихте могла да ни дадете някои предварителни насоки. Благодаря. Още двама са се записали за изказване. Мари Палцен. Благодаря, господин председател. Няколко въпроса имам към комисарката. Преди няколко седмици Вие, госпожо комисар, заедно с комисарите за околната среда и за селското стопанство излязахте с, с отворено писмо, посветено на, на околната среда, на селското стопанство. Въпросът ми е, сериозно ли гледате на всичко това, тъй като според мен нищо не би могло така бързо да повлияе върху въглеродните емисии, както задължителните е, показатели за улавяне на въглерода в обработваемата земя и, и в горското стопанство в световен мащаб. Е, специалистите е, казват, например, че ако в селско стопанство се намали оранта, е, тя, е, това би допринесло за улавяне и задържане на, на въглерода е, рав, равностоен, еквивалентен на 40 години емисии. И, и друго, умолявам ви на колене да се откажем от идеята да отглеждаме култури за биогорива, като по този начин отнемаме обработваема земя от в земеделието за продоволствени нужди. Същото въжи и за, за изгарянето на е, селскостомански отпадъци. По-добре е, всички тези е, е, отпадъци, в това число дървесните, ако щете да се превърнат в мебели, е, отколкото да се изгарят. Е, и въобще би трябвало да се мисли за тези въпроси, когато се предлага една или друга мярка за, за намаляване на емисиите. Благодаря. Юдит Меркис. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за изложението. Аз имам един много технически експертен въпрос. Аз съм го задавала. Бяхте така любезна е, да отговорите и, и писмено. Е, поне подходихте към, към отговора на този въпрос. И аз го повтарям. Кога ще образувате наказателни производства срещу държавите членки, които не се движат по график към целта намаляване с 20% към 2020 година? Правителството на моята страна, например, заявява, че прави опити да постигне тази цел, но, но няма увереност, че ще успее. Так, так кога възнамерявате да предприемете санкции? Е, вие в писмения си е, отговор е, посочвате, че ще се предприемат корективни мерки съгласно седми член от решението за споделяне на тежеста. Казва се по-нататък, че ако държава членка не спази законодателството, естествено подлежи на, на е, процедура по неизпълнение на законодателството. Но е, нима ще чакаме до 2020 година, за да разберем, че някои не са си изпълнили ангажимента и тогава да ги санкционираме. Благодаря. Госпожа Веслунд. Въпросът ми, госпожо комисар, е за обществените поръчки. Като комисар за околната среда, какво бихте искали най-вече да се промени в уредбата на обществените поръчки? Знаем, че комисията вече работи по, по такива изменения. В помощ на унези, които се стремят към обществени поръчки, които се съобразяват с ефекта върху климата. И още един въпрос за стоманодобева и, и цветната металургия в Европа. Някак си е, не се вписва тази промишленост в схемата за търговия с емисии, понеже тя е изложена на сериозна конкуренция. Водят ли се разговори с, с трети страни е, за постигането на, на някакво специално отраслово споразумение? И ако да, с кои страни водите такива разговори? Така, доста въпроси се натрупаха, каза председателят. Нека чуем отговорите. Благодаря. Първо ще отговоря на последния зададен въпрос. Да, наистина има отраслово сътрудничество, има, има разговори с Китай, например. Миналата година през месец април излязохме с такава идея и от тогава насам вече три пъти е, сме се срещали е, от е, представители от Европейската комисия и, и на китайската страна. В нашия екип участват представители на енергоемките отрасли, така че, виждате, ние не разчитаме единствено на многостранното начало, работим и двустранно с основните си партньори. По останалата част от въпроса ви, ако правилно съм ви разбрала, какво най-вече бих искала да, да се промени, е, в е, областта на обществените поръчки и поначало, така че всички стопански субекти, а и потребителите да е, поемат своята отговорност. И наистина има етикетирането, например, екологосъобразното ценообразуване и наистина зелените обществени поръчки, понеже е, всички държави членки, държавния сектор, знаете, е, има огромна покупателна способност и по този начин може да насърчава екологосъобразните изделия и технологии и по този начин да понижава цената им за обикновените е, потребители. После беше зададен въпрос отново за Китай, за заглавията появили се в печата. Доколкото разбирам, когато комисията в предишния си състав, заедно с Европейския парламент, заедно с е, е, Европейския съвет, са взели решение да се включи въздухоплаването в схемата за търговия с емисии, по начина по който е сторено това, това не е било случайно. И, и разбира се, е, не можем да, да очакваме нещата да, да минат така плавно. Да, Разбира се, има, има хора, а, е, които а, е, а, е, са свикнали другите, другите да им вършат работата. Естествено, Китай ще си каже, че, че какво ни интересува нас. И когато ние разговаряме официално с политически представители на китайската страна и, и, и с представители на самото въздухоплаване, тези въпроси се поставят. Може би сте е, забелязали, че преди няколко седмици Китай е, предложи да приеме е, особени е, показатели за намаляване на емисиите във въздухоплаването с 22% в сравнение с обичайната практика. Сега очакваме да видим как точно ще стане това. Дали ще приемат равностойни на нашите мерки, това все пак е, е, е показателно, е, че и китайската страна може да работи в желаната посока, независимо от недоволството, което изразява неведнъж нататък е, можете ли да си представите, че ние с широко отворени очи, така, напълно съзнателно, приемаме такова законодателство и след това при първото оспорване на това законодателство от някъде, от трети страни, ние да се отдръпнем, е, нали, говори се тук за план Б. Е, не можем е, да вървим срещу себе си. Именно с настойчивост можем да е, повлечем крак, така да се каже. И, и не бива да, да изпадаме в особено безпокойство. Е, напълно е, уместно е входящите е, полети от трети страни в Европа да допринасят е, за намаляването на емисиите. Бях на посещение в Хонг-Конг наскоро, там също е, се надигнаха такива гласове на, на, на негодование. Защо да плащаме ние? Ами защо един бизнесмен от Хонг-Конг, който може да си позволи е, билет с Катай Пацифик от Хонг-Конг до Лондон, защо този хонконгски бизнесмен да, да не участва в изпълнението на принципа замърсителят плаща. Че каква е логиката е, в противното, докато един студент, е, който пътува от Абардин е, до, до Берлин, да, да, да посети родителите си, защо този студент да плаща? Значи, тук въпросът се свежда до принципи и, и ние напълно, напълно съзнателно е, сме взели своите решения и сега би трябвало спокойно да ги отстояваме. Е, позволете ми също да подчертая, че съгласно Чикагската конвенция, е, всичко, което остава е, при е, от пътуване от, от начална точка в, в дадена страна е, е отговорност на самата страна. И е, последните е, разговори са именно в този дух. Напълно възможни са регионални схеми за търговия е, с емисии. После мога да кажа, че не е лесно да е, си свършим добре работата, защото е, научните изследвания е, не са е, е, така напреднали, е, но е, в край на кращата на околната среда е, се. Е, причинява и безогледна вреда, която е напълно очевидна. Тук е, става въпрос за е, косвените е, промени на земеползването, които имат отрицателно въздействие върху околната среда. Комисията този петък на 27-ми организира среща на заинтересованите страни, за да представи и обсъди резултатите от партньорските проверки. Вие добре знаете е, колко е важно е, е, нещата да, да бъдат направени както трябва. Канада не е особено удовлетворена, например. Членове на парламента, впрочем, ще бъдат поканени на срещата в петък. Реформата на ОСП, реформата на рибностопанската политика. Що се отнася до последната на този етап, ние обсъждаме принципите. Все още сме на, на един начален етап. Но, както също се каза, ние излязохме с общо писмо, комисаря Поточник, комисаря Чолош и, и аз, е, адресирано до министрите, е, посветено на общата селскостопанска политика за нейната е, екологосъобразност. Без съмнение това е част е, от разговора и за бюджета. Е, доколкото основна част от европейския бюджет се пада на селскостопанските субсидии и въпросът е как бихме могли да постигнем екологичен ефект чрез тези субсидии. И то не само по първия, а и по втория стълб. Чрез, чрез например, изследователска и развойна дейност. Комисията е, активно работи и е, мога да ви уверя, че до 1 юли, а и след това, след като излезе предложението ни, е, ние значително ще разчитаме на подкрепата на Европейския парламент. Наистина аз смятам, че чрез ОСП можем да постигнем много. Въпросът за ядрената енергетика. Знаете, пътната карта до 2000. 2015 година отчита и този аспект, но за Германия, например, до 2050 година за, за Германия в областта на ядрената енергетика стоеността беше нула. Сега обаче, след Фукушима, е много важно да обсъждаме економиите на енергоисточници, енергоефективността и разбира се, пътната карта от 2050 година е, залага основно на това. Но по отношение на въглеродните емисии в пътната карта до 2050 година има показатели и, и за 2300. И, и специално, що се отнася до възобновяемите енергоисточници от сега трябва да, да, да говорим. Преди да насочим поглед си напред към 2050 година, трябва да се ориентираме към хоризонта 2300, тъкмо е, след е, случилото се в Фукушима. Е, не бива повече да, да разчитаме в същата степен на изкопаемите горива. Въпросът зададен от Крис Дейвис. Как, какво очакваме от съвета по 2050 първо и непосредствено съветът ще приеме заключения. След това съветът трябва да приеме план за действие за енергийната ефективност. Много конкретни неща има там. Например, 3% от е, държавния сграден фонд да бъде е, преустройван съответно всяка година. след миналогодишното съобщение за 20-те и 30-те е, процента е, се прави анализ страна по страна и резултатите от анализа ще бъдат е, представени до края на, на лятото. И отново ще потече дискусия със съвета за констатациите ето това са някои от непосредствените ни намерения. Мисля, че вече отговорих на Матиас Гроде и на Бас за авиокомпаниите. Попитахте също така за автомобилите и оценка на е, полезния им живот. Действително, е, комисията подготвя е, проекта нормативни актове за енергийната ефективност и те ще се насочат и към енергийната ефективност в процеса на производство. Не знам дали правилно ви, ви разбрах, но, но във всеки случай не бива да се отказваме от това, което вече действа в тази област. Следващият въпрос за предстоящите нормативни предложения. Както казах, ние ще излезем с констатациите от анализа и по, нали, по държави членки и след това вече с държавите членки ще трябва да видим какви са резервите, какви ще бъдат реакциите. Между другото, някои държави членки, това число нови държави членки, е, е, вече работят по показателите си за 2020 година и вече е, гледат напред в по-дългосрочен план. И за бюджета е абсолютно е, съществено. Ако можем да включим нещо в бюджета, което да е сигнал за държавите членки. И ако постигнете определени показатели по енергийна ефективност, бихме могли, так, такова би било посланието ни, да включим нещо в бюджета, т.е. да се изрази в европейския бюджет е, положителния ефект от това. След това подготовката за КАП-17. Не сме напреднали много. Какъв ще бъде подходът на ЕС? Ами ние е, ще направим така, че в Дърбан е, се работи и по други осезаеми резултати, наред с, най- с най-тежките въпроси. Въпросът, обаче, който трябва да си зададем е, когато Япония, например, и Русия, и други ожесточено заявяват, че при каквито и да било обстоятелства няма да е, приемат втори е, срок за ангажименти. Ако, ако ние приемем противното, как, какво ще стане? Нали, общността на, на онези, е, които настояват за е, по-твърди ангажименти, би взела връх. Та, нещата доста бавно вървят напред. Е, ние се опитваме е, да, да оказваме всякаква подкрепа на южноафриканците, но пък и те трябва да са наясно, е, със своите е, приоритети. Е, на, в началото на 1-3 юли ще има неформална среща на министрите и, и ще се опитаме да, да подтикнем напред нещата, понеже наистина инак задачата ще се окаже непосилна. И, и накрая запитахте за, за производствата по неизпълнение на договорите. Е, в директивите са предвидени, е, е, вие вече посочихте, корективни мерки ежегодно ще се прави равносметка за напредъка на всяка държава членка и, и, и ако тя изостава, вероятно от 2013 година нататък ще се образуват и наказателни производства. Благодаря. Благодаря ви за отговорите. Мисля, че бяха доста по същество. Ще направим всичко, което е по силите ни, за да постигнем напредък и за да насърчим в по-голяма степен държавите членки да не се отпускат. Трябва да им окажем подкрепа, за да могат всички да действат на едно ниво така че Европа да излезе с добър пример. Няма много други държави в света, които могат да сторят същото. Ще трябва да очертаем и конкретната си позиция за Дърбан. Твърди се, че по отношение на протокола от Киото в схемата ще останат само Норвегия, Швейцария и Европейският съюз. Какво може да се направи? Смятаме, че трябва да се продължи прилагането на механизма по протокола от Киото. Европа е един добър пример във връзка с прилагането му, въпреки че някои не желаят да работят по протокола. Благодаря още веднъж на госпожа комисаря. До нови срещи! Продължаваме непосредствено с следващата точка. Вече приветствахме с добре дошъл нашия гост в рамките на разискване, което бе изискано от координаторите. Става дума за разискване с председателя на Европейската инвестиционна банка със седалище в Люксембург. Приветствам с добре дошъл господин Филип Майштадт. Добре дошъл на заседанието на нашата комисия. Много от мерките, които политиците искат да бъдат предприяти, трябва да бъдат финансирани. Един добър инструмент за такова финансиране на ниво Европейски съюз е Европейската инвестиционна банка. Любопитни сме да узнаем доколко тя е напреднала по оказването на подкрепа за осъществяването на екологични мерки и програми. Особено като се има предвид, че нямаме толкова много други инструменти за финансиране на такива мерки и програми. Със сигурност ще ни изложите и информация за работата ви на други континенти. Благодаря ви, имате думата. Merci, monsieur le président, et merci de me donner... Благодаря, господин председател. Аз много се радвам, че мога да се обърна към вашата комисия. И смятам, че е много добре да се дискутират тези теми. Инвестиционната банка е създадена за финансиране на целите. Тогава се наричаше Европейска економическа образ, а в момента е енергийната политика на Европейския съюз където опазването на околната среда и борбата с климатичните промени са вече приоритети. И е съвсем нормално, че Европейската инвестиционна банка има за задължение да даде своя принос. Няма да говоря дълго колко е важно пред вашата комисия, колко е важно да се борим с климатичните промени, но като има предвид, че Европейския съюз има амбициозни цели, има естествено нужда и от инвестиции. Аз е, се възхищавам винаги, когато е, слушам госпожа комисаря. И необходимостта от емисии е 2070 милиарда на година. В следващите години до 2040. И трябва да се намерят средства за тези инвестиции. Като е, публичния бюджет на всички нива има своите ограничения. Говорим непрекъснато за бюджетно консолидиране. Е, Тоест, е, публичните средства са ограничени. От една страна. От друга страна, финансирането от банките за подобни инвестиции, които често са дългосрочни, е, е ясно, че банковия сектор ще бъде до известна степен ограничен от разпоредбите от 3, което от от една страна се не е лошо, но знаете, че тези нови разпоредби ще ограничат възможността на банковия сектор да финансира дългосрочно проект, дългосрочни проекти. И тогава напълно вероятно ще се търсят инвести... средства за инвестиции, отпуснати от Европейската банка. По този начин ние ще имаме своя принос, но в края на кращата ние не носиме чудени методи за спасение, ние също си имаме своите ограничения за това какъв капитал може да се отпуска и какъв е маржа на риска. За това ми се струва, че е добре да се потърсят формули, които да комбинират европейски средства с средствата на Европейската инвестиционна банка, защото по този начин ще се създаде един начин за облегчаване на или от, отслабване на ограниченията и на двете страни. Какво прави в момента Европейската инвестиционна банка? по-конкретно в енергийния сектор. Мисля, че са ви раздадени графиките. Ние сме увеличили значително финансирането на енергийния сектор от 4 милиарда през 2006 до 18 е, милиарда 2009, както виждате, е, виждате за различните елементи, съставящи общата енергийна политика. Светло-зелено са е инвестициите в енергийна ефективност. Знаете, че това е вероятно най-ефективният начин да се намаляват разходите за енергия. Т.е. да се консумира по-малко. Така че това определено е, този сектор е, е приоритетен за Европейската инвестиционна банка. Комисията започна една програма, ние работим съвместно, програмата е Елена, която подпомага местните власти да изготвят е, програми за подобряване на енергийната ефективност. Програмата започва относително скоро, но започва много добре. Вече 11 проекти за техническо подпомагане на местни власти сме одобрили. Около 20 милиона евро за техническа помощ, които в дългосрочно ще възгледат на 1 милиард и 600 милиона. В Италия, Милано отпуснахме средства. Там бе направен енергиен одит от местните власти. Но поради липса на средства и поради липса на технически капацитет, нищо не можаха да направят и ето сега, благодарение на програмата Елена, те постигнаха възможността да имат своето финансиране за своя проект да централизират закупуване на съответните инсталации и е, банката им отпусна почти 65 е, милиона за възобновяване, за намаляване на разходите за енергия в около 30 е, местни области. Това са програми, които ние финансираме и които ще бъдат финансирани и на други места в Европа. Също е, програмата Джесика се комбинира с е, финансиране от наша страна, примерно в Литва. Благодарение на тази програма се предоставят дългосрочно финансиране за саниране на сгради жилищни сгради. Знаете също, че в момента се финализира и създаването на един специализиран фонд, който ще е, подпомогне е, изразходването на 146 милиона, които за момента още не са били използвани. Така че е, Енергийната ефективност е определено отрасъл, който ще остане наша приоритет. Около 200 милиона разходихме на 2,3 милиарда разходихме миналата година и ще имаме възможност да продължим. Също тук е в същите таблици, които са ви предоставени, тъмно синия сектор, това е възобновяемите енергии има европейска директива от 2009 година, която подтикна ред страни е, да засилят и своята подкрепа за възобновяемите енергийни източници. Разбира се, има още много какво да се прави, защото има и много голяма разлика в стоеността на тази енергия и стоеността на традиционния на енергията, произведена от традиционни източници, но а, вече и разходите за производство на възобновяема енергия намаляват благодарение на новите технологии. Така че ще продължаваме още известно време да поддържаме тези механизми на подкреп. А също така е необходимо да има и малко ретроактивни мерки, т.е да подпомогнем програмите за възобновяеми източници, за да се преодолее несигурността сред инвеститорите. В такъв смисъл в областта на възобновяемите енергии също много засилихме инвестициите си до 6,2 милиарда достигнаха в 2010 година. И в контекста на финансовата криза нашата банка има много решаваща роля. А, особено за засилване на доверието на така наречените ключови инвеститори. в Северно море имаше проект, който от 2009 година практически трябваше да прекрати, защото се оттеглиха много съществени инвеститори. Става дума за производствени мощности с много голям капацитет. И ние предоставихме 300 милиона, за да може проекта да продължава. И именно благодарение на нашата намеса ние реално спасихме този проект. Друг интересен пример е един проект в Италия. Защо е интересен? Защото там са били взети заеми Издадени са ценни книжа, закупени от частни инвеститори. Е, книжата са били издадени от общинските власти. И е, рейтинга на тези книжа бе запазен благодарение на, е, на места на Европейската инвестиционна банка с така наречените обли... облигации за конкретни проекти. Ние също така инвестираме в някои региони, в Франция, например. Региони, където можем да правим и по-малки инвестиции. Разбира се, ние не можем директно да работим с отделни инвеститори, ние минаваме през посредници, т.е. през банки, и банките поемат съответните ангажименти да е, решат дали е, проектите за инвестиции отговарят на съответните критерии, така че ние да отпуснем тези средства. Е, ние работим много в сектора на възобновяемите енергии. Е, като финансираме не само инвестиции в технологиите, което ставаше и до сега, но също така и по решение на нашия управителен съвет финансираме и е, работа върху нови технологии, включително пилотни проекти за слънчева енергия, или е, примерно нови, нови технологии за е, слънчева енергия. В Испания има такъв проект. Комисията е запозната с това и ние имахме възможност да допринесем за създаване на една такава, един такъв про, проект по програма е, ЕНИЕР, вероятно енергийна, енерги... трансенергийна мрежа NIR 2000. Това е накратко описанието на нашата дейност е, по енергийна ефективност и възстановяеми и Освен това продължаваме да финансираме и мощности, е, свързани с изкопаеми горива парламента. Знам, че в пленарна зала сте обсъждали доклада на господин Кутас миналия март и е, отбелязах, че парламента има желание да се оттеглим от финансирането на централи, които използват твърди горива. Сега ви обръщам внимание на втората таблица, графика. производство на електроенергия, виждате инсталации на база на възобновяеми енергии, 15% за централи газ, 25% възобновяема енергия, производството на електричество от газови електростанции е по-ефикасно от е, производството с изкопаеми горива и ние смятаме, че е, производството на газ ще се задържи една преходна технология. Парламента, освен това, прие е, решението да иска от Европейска инвестиционна банка да финансира проекта на Буко, т.е. е склонен да финансираме производство на газ. 10% са централите, които произвеждат електроенергия с изкопаеми горива. Ние в момента а, имаме нужда да продължим да оказваме подкрепа на подобни инсталации. Примерно, за места, където още няма връзка с а, газопроводи, например, на места, където трябва да се използва петрол или на места, където изкопаемите горива са достатъчно ефтини и могат да се използват за суровина в електроцентрали. Специално обсъждането на тази тема не е просто много обсъждаме този въпрос. През 2007 година постигнахме съгласие по отношение на определени критерии, които трябва да бъдат спазвани, за да можем да продължим да финансираме електроцентрали е, на база на изкопаеми горева. Първо става дума за проекти, които да заместват е, съществуващите мощности. Второ, новите инвестиции трябва да водят до поне 20% намаление на употребата на изкопаеми, на емисиите. Също трябва да се използват най-добрите налични технологии. И четвърто, подобните мощности, подобни мощности трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да могат лесно да бъдат включени към технологии за улавяне и съхранение на въглеродния диоксид. Имаме много заявки за финансиране, но 23 само са приети. И в последните две години, всъщност от тези 23, сме финансирали само три от тези проекти, които спазват съответно е, критериите, които определихме. Така че нашето финансиране в това отношение е много-много ограничено. Във всички случаи не, е, не предвиждаме да финансираме проекти извън е, предварителните ни оговорки с комисията. Тоест, никой проект няма да бъде финансиран, ако това предварително не е било одобрено от комисията и съответните служби, т.е. всички генерални дирекции, които имат отношение към е, съответния проект. Това е, господин председател, което исках да очертая и ако мога да заключа, искам да подчертая, че е много полезно да има подобни е, механизми за финансиране, съвместни механизми между Европейския съюз и Европейската банка, инвестиционна банка. Защото ако се използват средствата от европейския бюджет, които традиционно са имали форма на субсидии, т.е. се използват еднократно, Значи, вместо се да се предоставят тези средства като е, субсидии, ако те се комбинират с е, средства за инвестиции, е, ще има много по-голяма полза за БОС. Ако можем ние, нашето финансиране от друга страна, да комбинираме с е, европейските средства, това ще облегчи за нас е, ограниченията за това как, колко капитал можем да отпускаме. Например, Така наречения финансов инструмент за споделяне на риска е инструмент, който да споделя риска между Комисията и Европейската инвестиционна банка и 390 е, милиарда евро бяха използвани. Съответно, ние можахме да дадем заеми е, за над 6 милиарда за финансиране на проекти за 16 милиарда. Тоест, 390 е, милиарда финансират е, проекти с много по-големи обща стойност. Тоест, ние е, трябваше да отпуснем примерно само 6,3 милиарда, като се възползваме от е, комбинацията с европейските средства. Това е много полезен или ефективен е, механизъм за двете страни и дава възможност да се направят много по-големи инвестиции. Така че трябва да се търсят ефективни формули за подобно съвместно инвестиране. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Беше много интересно, наистина, да чуем каква е вашата политика, какви са вашите намерения. Сега ще продължа на немски. Позволете ми да задам въпрос по последния аспект, върху който се спряхте комбинирането на средства от Европейската инвестиционна банка и средства по бюджета на Европейския съюз. Тъй като изрично се спряхте върху тази точка, искам да попитам дали все още има някакви проблеми в тази област. Вторият ми въпрос е свързан с програмата Елена. Доколкото разбирам, по нея се заделят средства за изграждане на капацитет във връзка с разработването на мерки и програми за енергийна ефективност. Във всички държави членки се нуждаем от подобни планове на ниво общини. Бихте ли споделили какви са перспективите за развитието на Елена? Аз лично съм по-скоро приятно изненадан от това, че все още 10% е делът на средствата заделени за изкопаеми горива. Може би сте очаквали, че ще бъда разочарован. но останалите 90% се инвестират в стратегии, които са добри и полезни. Надявам се, че и тези 10% ще можете да премахнете в бъдеще. Може би ще може да се премине към възобновяеми енергийни източници на островите, например. Първият ни оратор е Крис Дейвис. И двата ми въпроса са свързани с ОСВ, улавянето и съхранението на въглерода. И разбира се, зависите от това комисията да е, освободи е, определени квоти е, преди да може да се стигне до пазарна стойност. Тогава обаче ще може ли банката да прецени сама кога точно да пласира квотите, е, така че да ги, да ги продаде на максимално висока цена, за да е, канализира е, тези средства в УСВ. Естествено, при економическо оживление цената на въглерода ще нарасне и съответно квотите ще станат по-високо стойности. А, по отношение на въглищата, е, вие е, говорите за това, че е, всяка технология, изгаряща въглища, трябвало да бъде готова за УСВ. При това обаче инвеститорът трябва да докаже не само, че технологията му е готова за ОСВ, а и че има потенциална площадка за улавяне и съхранение на въглерода. И предвид това, че съответното законодателство на повечето държави членки още не е влязло е, в сила, не виждам как бихте могли да правите такава преценка. Благодаря. Госпожа Ван Брент. Две неща. Е, е, едното е най-обща забележка. Вие е, доста красноречиво развихте идеята за преориентацията на Европейската инвестиционна банка в посока към възобновяемите енергоисточници. И все пак е, тук разполагаме с статистика. Е, мрежата BankWatch, е, наблюдаваща състоянието на банките, обаче сочи, че все още пътят пред нас е, е дълъг. Това е възоснова на данни от 2008 година. Някъде 18 милиарда все пак се насочват към изкопаеми е, горива. Технологии разчиташе на, на нефт, газ и, и въглища някак е, не съм убедена. Онова, което е, ни показахте, е, не ме убеждава, че, че е на лице сериозна е, е, реориентация. Така че, как виждате бъдещето? Как смятате да направите така, че тази нова посока да, да бъде трайна е, във, във времето? И вторият ми въпрос е свързан с един по-широк спектър от проекти и политически мерки. В Европейският парламент е, ние сме се занимавали с е, е, медната мина Мобани в Замбия, е, където сериозно, ние сериозно критикуваме е, политиката на Европейската инвестиционна банка в това отношение. Ако не се лъжа, през 2005 година Европейската инвестиционна банка е финансирала 48 милиона евро в тази медна мина и при това е, в съответствие с редица важни, в това число социални критерии. Експлоатацията на тази мина обаче, както изглежда, е, е има сериозно въздействие, отрицателно въздействие върху околната среда. Е, не само социално отрицателно въздействие. Не, част от средствата е, са прехвърлени просто за да бъдат избегнати е, местните данъци в Замбия и, и то по, по незаконен начин. И още два свързани с този въпроса. В състояние ли е Европейската инвестиционна банка да следи за това условията, които сама налага социалната и екологичната област, да, да се изпълняват? Има ли наблюдение? И нали, тази, тази медна мина в, в Замбия е един красноречив случай за противното. Кансхайн Флоренс има думата. Моят въпрос вече бе поставен от госпожа Ван Бремпт. Добре, няма проблем. Линда Макеван. About, um, Също имам въпроси за улавянето и съхранението на въглерода и НЕР 300. Има известни опасения, че Европейската инвестиционна банка не разполага с кадровите е, ресурси, е, за да може да оценява всички проекти на време. Имайки предвид, че проектите са дългосрочни и става въпрос за сериозни инвестиционни намерения. И вторият въпрос е по-скоро експертен. Ще приема, ако не можете сега да ми отговорите. Ще очаквам писмения ви отговор. Сега, доколкото разбирам, всеки проект се оценява по-отделно, но за УСВ редица проекти, които добре познавам, понеже с от моя е, избирателен район, са свързани. Е, е, проектите са в сноп група от проекти. И при оценката на всеки отделен проект, банката държи ли сметка за това, че той е част от група технологично свързани инвестиционни проекти? Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви е, е, за това, че е, много прегледно ни осведомихте, в това число за количествените показатели. Един от проблемите, на които се натъкваме в Европейския парламент обаче, и то от бюджетен характер, е за присъствието на въпросите за изменението на климата във всички аспекти на бюджетното финансиране. И тук не става въпрос само за за прехода от изкопаеми горива. Е, ясно е докъде сме стигнали в това отношение. Е, питам, оценява ли Европейската инвестиционна банка своите е, капиталовложения във всеки случай, що се отнася до ефекта върху изменението на климат? Ако вземем транспорта, все още 50% от финансирането, което отпуска Европейската инвестиционна банка за този отрасъл, са насочени към пътния транспорт. 10% само са към въздухоплаването. След това териториално Централна и Източна Европа, две трети от финансирането на Европейската инвестиционна банка е за пътен транспорт. Значи, добре, сега обръщаме повече внимание на, на енергоефективността и възобновяемите енергоисточници в енергетиката. Но, но е, не се ли подминава въпроса за повсеместното присъствие на е, показателите за изменението на климата в цялата инвестиционна дейност на Европейската инвестиционна банка. Не само в енергетиката, както казах, в транспорта. И какво смята да, да направи Европейската инвестиционна банка, за да преодолее този недостатък? Благодаря, Рихард Зебер. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е подобен. Искам да запитам следното. Въпреки, че вашата банка действа при специални условия, все пак следва правилата валидни за банка. Да въпросът ми е по какви критерии се финансират проекти от вашата банка? Каква е ролята на проверката за устойчивост, която немалко колеги споменаха. Колегата Ейкхот спомена повсеместното присъствие на критериите, свързани с климата. Какъв процент от решенията се свежда до проверката на това, каква е устойчивостта на проектите, какви са вашите критерии, какви са параметрите и как извършвате последваща проверка. Втората ми, вторият ми въпрос е свързан с общите условия на вашата банка. Доколкото разбирам, проекти в областта на инфраструктурата подлежат на по-добро финансиране на частния пазар. Ще спомена магистралата Бренер, Доколкото знам, предложенията на частния пазар за инвестиране на проекти там са дори по-изгодни от условията на Европейската инвестиционна банка. Защо е трудно а, вашата банка да финансира подобни проекти? Това свързано ли е с риска или с факта, че подобни проекти могат по-изгодно да бъдат финансирани на частния пазар? Във връзка с възобновяемите енергийни източници трябва да осигурим достатъчен мрежови капацитет. Тоест, трябва да разширим инфраструктурните си мощности. Възнамерявате ли да предприемете някакви действия в тази област? Благодаря, Софи Окони. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин председател на Европейската инвестиционна банка, аз се обръщам към вас в качеството си на заместник-председател на групата Урбан, която се занимава с въпроси на градоустройството и като бивш член на Комисията на Европейския парламент за регионално развитие. И в тази връзка проявявам особен интерес към инициативата Джесика на Европейската инвестиционна банка. В доклада ви за 2010 година четем, че към края на миналата година е, банката е предвиждала създаването на 15 е, фонда по Джесика на обща стоеност милиард и половина е, евро за устойчиво развитие на градските общности. Възнамерявате ли е, и, и за напред да, да работите по Джесика и по този начин да участвате в намаляването на парниковите емисии? Смятате ли, че този модел на смесена подкрепа за устойчивото е, развитие е, и съчетаването на собствени средства и заемни средства би могъл да бъде разпределен разпространен навсякъде в Европейския съюз. Благодаря. И аз бих искал да задам един въпрос. Вие споменахте, че в пътната си карта за 2050 година комисията предвижда по 10 милиарда евро годишно за преодоляване и изменението на климата. Знаем също така, че е, европейският бюджет няма да нараства, дори може да намалее поради което много се говори за еврооблигации, за, за, за създаването на фонд, който да е извън бюджетен за бюджета на Европейския съюз и, и при това Европейската инвестиционна банка би могла да бъде натоварен с задача да управлява такъв фонд и съответно такива еврооблигационни емисии. Та бих ви попитал как гледате на този въпрос за бюджетната, за финансовата обезпеченост на тези мерки? Има ли достатъчно пари? Ето така. Да не успеете да отговорите на всички въпроси. Е, благодаря, господин председател. Както казахте, много са наистина въпросите от най-различен е, порядък. Ще започна с последния въпрос, за да избегнем всяко недоразумение. Понеже много се говори за еврооблигации, а според мен е, ясно трябва да се разграничават три вида, напълно различни помежду си еврооблигации. От една страна имаме еврооблигациите по идеята на, на Жак Делор. Е, той е инициатор на големите транспортно-енергийни е, мрежи в Европа. И той е, смяташе, Жак Делор, че такива еврооблигации могат да бъдат имитирани от самия Европейски съюз. Това са първите в еврооблигации, но до сега съветът не приема тази идея. И втората концепция, втората идея за еврооблигациите са така наречените еврооблигации Юнкер, понеже той е главният им привърженик. Става въпрос за групиране на кредитните средства, които ползват държавите членки. Това по по различни формули, които вече се, се предлагат. Значи става въпрос тук вече за облигации, емитирани от държавите членки или от общо тяхно име от една агенция. Това, което аз имах предвид в експозето си, са така наречените еврооблигации Барозо по името на председателя на Европейската комисия. Това са съвсем различни еврооблигации. Те не са имитирани от някакъв държавен орган, от наддържавен орган, още по-малко като Европейския съюз, а са имитирани от частни проектни дружества, т.е. търговски дружества, създадени за финансирането на даден проект. Създава се дружеството, имитира облигации и със средствата финансира определен инфраструктурен, проект. Понеже ние, държавата, публичните средства не биха могли, не биха стигнали за финансирането на всички инфраструктурни проекти. Средствата идват от институционалните инвеститори, т.е. това са дългосрочни инвеститори, това число пенсионни и осигурителни и застрахователни дружества. И за да могат обаче тези дългосрочни инвеститори да, да участват такава подписка на проектни облигации, то тези облигации трябва да получат съответния кредитен рейтинг. И съответно намесата на Европейската инвестиционна банка и на Европейската комисия е, е, ще, ще трябва да се изрази в е, една малцинствена, подчинена позиция, т.е. миноритарна позиция, за да може да се повиши общо кредитния рейтинг на тези облигации. Значи, частна емисия с намеса от наша страна, от страна на Европейската комисия и на Европейска инвестиционна банка, за да се повиши привлекателността на такава една облигационна емисия. Вие, господин председател на комисията, питате как биха могли да бъдат съчетани бюджетните средства на Европейския съюз с средства на Европейската инвестиционна банка. И какви биха били препятствията. Най-вече става въпрос за това, да, да, да се направи необходимото, защото уредбата, да, нормативната уредба, е, която е посветена на въпроса, да облегчава подобно съчетание на средства. При това Европейският парламент е, след приемането на е, следващите финансови перспективи, парламентът ще трябва да обсъди проекто финансов регламент и за да се стигне до такова смесено финансиране, съответно финансовият регламент ще трябва да го предвиди. Сега някои по-конкретни въпроси. Вие, Елена, вие, вие говорихте за програмата Елена. Това е една програма за техническо съдействие в полза на местните общности за повишаване на енергийната ефективност. Първите резултати от тази наскоро започнала програма удовлетворяват и сега парламентът като бюджетен орган ще трябва да определи какви средства да задели по е, бюджета за такава помощ. Що се отнася до НЕР 300, Що се отнася до, до оценките, до методиката на оценка? Е, ние съвсем точно е, получихме 318, извинете, е, 78 е, заявки е, от държавите членки и ние имаме срок от 9 месеца, за да излезем с препоръка пред комисията. Не са много тия 9 месеца за 78 проекта. Е, ние, разбира се, полагаме усилия да спазим този срок и, разбира се, анализирайки проектите, ще държим сметка за, за, за кластерите, за, за групирането на определени проекти, е, какъвто въпрос бе зададен. Що се нася до монетизацията на на въглеродните квоти. Господин Дейвис зададе такъв въпрос. Той е напълно прав. Е, Трябва да ни дадат известна възможност за преценка, за да получим най-добра цена. Повече няма да кажа по този въпрос. Очевидно, защото е доста деликатен от, от пазарна гледна точка – но в интерес на всички, смятам, е, би било Европейската инвестиционна банка да може да оперира малко по-гъвкаво, по-свободно е, при осребряването на емисионните квоти. Е, на въпроса зададен от госпожа Ван Брент. Сега, онези, които критикуват Европейската инвестиционна банка, е, нямат монопол е, върху истината. Е, тяхна работа е да критикуват Европейската инвестиционна банка, но ние можем да оспорваме онова, което казват. А що се отнася до относителния дял на изкопаемите енергоисточници, определено имаме, имаме прекъсване е, имаме определено преход. През 2007 година всъщност бе извършен този обрат. Так, Европейска инвестиционна банка го направи така както Европейския съюз. Аз нека е, трябва отново да напомня. Европейска инвестиционна банка няма самостоятелна политика нейната политика се определя от Европейския съюз, от държавите членки. И когато противодействието на изменението на климата се превърна в приоритет за Европейския съюз, то стана приоритет и за Европейската инвестиционна банка. И през 2007 година нашия управителен съвет прие наистина промяна на политиката, въвеждайки много по-строги критерии за финансирането на изкопаемите енергоисточници. И от тогава насам имаме значително намаляване на техния относителен дял. Така че вече, вече, вече няма, няма защо да, да се отправят подобни критични бележки към Европейската инвестиционна банка е, за нещо, което е минало. После бе зададен един фундаментален, според мен, въпрос. Задалият го е, е напълно прав. Е, е, не можем да се задоволяваме повече с твърдения, че да, финансираме възобновяеми енергоисточници, а, а да загърваме останалото. Наистина, всички финансирани от Европейската инвестиционна банка проекти следва да бъдат оценявани от гледна точка на екологичното си въздействие и в частност що се отнася до въглеродните и други парникови емисии. И целта е да определим какъв е въглеродният отпечатък на всичко, което Европейската инвестиционна банка финансира. Ако вашата комисия пожелае, някой ден бихме могли да задълбочим разговора по този въпрос, но а, определено възникват методологически затруднения при това. А, ние работим съвместно с Световната банка, с други международни финансови институции, обменяйки експертен опит, но а, във всеки случай а, ние огледахме всички финансирани през 2009 година проекти и с известни оговорки все пак е, е, мога да кажа, че както изглежда, равносметката е положителна. От е, екологична гледна точка, понеже става, се, се, се констатира намаляване с 2 милиона и 400 хиляди тона въглероден двуокис годишно. Сега, това, е, това е просто цифра. Аз го казвам, просто за да ви уверя, че ние също държим сметка за общия екологичен ефект на инвестиционната, на финансовата си дейност, че работим по методика, не е, не е из, изпипана до край, определено, но във всеки случай за 2009 година можем да, да твърдим, с известна увереност, че е, резултатът, от гледна точка на въглеродните емисии, е по-скоро положителен. Е, зададохте въпрос също така за транспорта. Нямаме време да навлизаме в детайли, но отново, ако погледнете статистиката от е, предходните години, има определена тенденция към финансиране на железния транспорт, на обществения транспорт в градските части. И трябва да се, трябва да се гледа във времето как еволюира дейността на Европейската инвестиционна банка в съответствие с политиката на Европейския съюз. Споменахте въздухоплаването и вече не финансираме не финансираме и летишните комплекси, с изключение на някои, някои случаи, при които прилагаме много строги критерии. Но отново е, има е, страни, които ни критикуват и за това. Немалко са държавите членки, които е, ни критикуват за това, че сме твърде рестриктивно настроени по отношение на въздухоплаването в сравнение с предходната си практика въпросът по-нататък за процедурата на вземане на решения. Така, схематично погледнато има е, един първи преглед за общо съответствие е, с условията. Тоест, проектът трябва да е, допринася за постигането на целите на Европейския съюз. Ако проектът мине тази проверка, той се подлага на редица технически проверки за околна среда, социален ефект, економически ефект. Знаете, ние сме е, е, малко по-особена банка. При нас работят повече от 250 е, технически специалисти, инженери, които оглеждат именно така, инженерната страна на всеки проект. След това проектът се внася на вниманието на Европейската комисия за становище. Съгласуват се становищата на различните генерални дирекции. Разбира се, генерална дирекция околна среда е участник в цялата тази съгласувателна процедура. Оттам нататък, ако становището на комисията е положително, е, проектът влиза на заседание на управителния съвет, който взема окончателното решение. Така, схематично това е, това е технологичният цикъл. а, лихвения процент а, на, на Европейска инвестиционна банка. Някои инвеститори намирали по-изгодни а, лихвени проценти другаде. Толкова по-добре за тях. А, но, честно казано, аз не съм много сигурен, че това е възможно. И а, между другото, а, нерядко частните банки чакат ние да вземем решението, защото а, нашето положително решение е нещо като качествен штемпел за проекта. А, после втората причина, поради която е, е, е изгодно да, да се финансира от Европейската инвестиционна банка с нашите срокове. Нашите срокове са по-дълги в сравнение с тези на, на, на обикновените търговски банки. И ние работим с срокове от 25-30 години, а понякога и повече. И най-сетне, както казах, нашите лихвени условия са по-изгодни, понеже е, е, е, ние също се финансираме при по-изгодни условия, понеже, понеже кредитния ни рейтинг е, е 3А. Върху това надбавка за издръжката на банката, плюс рискова надбавка и общо взето, поне към днешна дата, се получава един по-изгоден в сравнение с общите лихвени равнища процент. Така, така за Джесика съвсем откровенно казано, госпожо, тази година ще реши съдбата на Джесика. Тази година трябва да докажем, че Джесика може да, да функционира е, добре. Немалко време е мина. Онези от вас, които не са така добре запознати с е, това, що е Джесика. Това е една програма, е, при която държавите членки могат да използват части от структурните фондове, за създаването на проектни дружества е, за е, подобряване на, на градските населени места. Работи се по, по 15 на проекта, но, но не, трябва да изчакаме да мине тази година. До година ще мога да ви кажа какво ще стане с Джесика. А, благодаря ви, господин председател. Майштат беше много интересно, наистина. Но, извинете, аз пропуснах един въпрос за медната мина. Е, извинявайте, извинявайте, господин председател, аз го поставих на страна, понеже въпросът не е, не е строго свързан с днешната ни тема. Съвсем накратко, но аз определено съм на разположение на вашата комисия, ако желаете по-задълбочено да говорим по този въпрос. Сега, това е един проект, който... Това е инвестици... инвестиционен проект. Ние сме го финансирали и неговата цел е да се намалят серните емисии на, на серен двуокис. И в това отношение проектът успява, защото емисиите на серен двуокис вече са намалени на половина. Обаче, вниманието ни бе привлечено към един друг аспект. Наистина за избягването на, на данъци. Замбийското правителство е поръчало доклад и неговите констатации са, че чрез трансферни цени се получава неправомерно репатриране на облагаем доход от, от това дружество от държавата. След като научихме за тези констатации, ние първо а, а, алармирахме Олаф и вече започнахме свое собствено разследване. Отидохме на място. Нали, ние имаме свой инспекторат. Изпратихме хора на място мога да кажа, че отначало не се радвахме на особено съдействие от страна на въпросното дружество. Е, заплашихме е, тогава да обявим заема за незабавно е, изискуем. От там нататък нещата потръгнаха, но разследването все още е в ход. Не мога да кажа повече. Ако обаче се окаже, че онова, което се твърди е истина, ние наистина ще направим е, заема е, незабавно изискуем. Сега, аз вече по други причини съм е, възложил на нашите служби да отказват каквито и да било искания за финансиране, постъпили от страна на дружеството Гленкор но това няма нищо общо с конкретния случай. Става въпрос за проблеми с дружественото управление на Гленкор. Е, четете е, Financial Times от последната седмица, там въпросът е описан много подробно. Благодаря. На добър час е, ви пожелавам на вас и на Европейската инвестиционна банка. Обещаваме ви, че Европейският парламент все така с голям интерес ще следи вашата дейност и ще ви оказва подкрепа, ако се движите все така в правилната посока. Е, благодаря ви, благодаря за това, че се озовахте на, на нашата покана и довиждане. До скоро. Благодарим също така на преводачите.